Добро утро. Мисля, че още няколко колеги ще дойдат. Добре дошли на нашето заседание на ЕКОН тази сутрин и добре дошли на наблюдателите. Не е често да имаме гости от обществеността, така че радваме се, че сте дошли. Нашето заседание се предава и по интернет така че да знаете, слушат ни и другаде. И така, днес ще председателствам заседанието. Искам да приветствам председателя на Единния съвет за преструктуриране. Освен това, трябва да ви кажа, че има преосмисляне на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките и за, е, на регламента за преструктуриране. Като последна стъпка в рамките на този пакет ще, се, ще има гласуване в Страсбург. Нашата цел е да укрепим банковата система, работейки по пакета за банките е, трябва да кажа, че госпожа Кърнинг много често е давала своите съвети за нашата работа, които се оказаха много полезни. Ние сме много благодарни за тези съвети, защото е важно да разчитаме на компетентни съвети, когато правим закони. Искам да благодаря и на комисията, и на депутатите в нея за техния принос към нашата работа. Важно е да кажа, ще имаме сесия за въпроси и отговори след встъплението на госпожа Кърнинг. Благодаря, уважаеми дами и господа. Аз също искам да благодаря на вашата комисия, тъй като вашата комисия винаги е била много заинтересована и ни е давала много материал за размисъл за нашата работа. Всъщност това е моят 16-ти път, когато говоря пред вас и аз имам чувството, че все още си спомням моят първи път, когато говорих. Времето тече. Нека погледнем какво се случи през последните пет години. През май 2014 година директивата за възстановяване и преструктуриране на банки бе приета. С две месеца по-късно регламента за преструктуриране бе прият и в края на миналата година банковият пакет бе, е, бе постигнато по него споразумение и се надявам по-късно този месец той да бъде прият в парламента. Това променя банковия пейзаж и го укрепва. Така че през последния мандат бяхме много заети, малко посъкнахме с нашата работа този мандат, но въпреки това имахме много успехи. Освен това имахме нашия първи казус за преструктуриране. Това беше казуса с Банко Популар. И видяхме в този списък, в този пример, че законодателната рамка работи видяхме, че критичните функции могат да продължат необезпокоявани и че испанският накоплацът не трябва да спасява банки. Ние говорихме и с испанските медии и с други медии и се оказа, когато имаме процедура по несъстоятелност, е, трябва да е ясно, че винаги има загуби и загубите трябва да се разпределят. Е, някои хора винаги ще загубят пари в този случай, но би трябвало това да са акционерите и притежателите на облигации – и вторичните притежатели. В този случай ние работихме в името на банковата стабилност много ефективно. Освен това, в формиране е фонда за единно преструктуриране. До 2023 година ще имаме 1% покритие на влоговете. Надяваме се да имаме 34 милиарда във фонда до юли. Ние разработваме планове за преструктуриране за всички видове банки. Това е нашия обхват на действие и нашата цел е да укрепваме стабилността на тези планове. За някои банки това е пътят напред. В някои случаи има нужда от първо преструктуриране и след това възстановяване. Съвета за единно преструктуриране в момента проява 400 служители. И така, ние преминахме постепенно към разрастване на съвета. Сега се занимаваме главно с политическа работа. Е, излизаме и изготвяме насоки за банковете, за прилагането на законовата рамка. Много тясно работим с националните власти и с банките, за да развиваме нашите политики – и за да може да ги прилагаме. Миналата година бяхме много ясни в нашето послание. Банките знаят, че трябва да се направят преструктурируеми. Нашият екип работи върху тази цел. Е, не е опция за нас просто да изчакваме но когато има банки, които не искат да ни сътрудничат, нашето послание към тях е, че имаме инструментите да ги накараме да ни сътрудничат. Никой не може да, да отложи нуждата да се направи преструктурируем. А сега нека говоря за минималните изисквания за собствени ресурси и допустими пасиви. МРЕЛ. МРЛ е първото условие за преструктурирането. Трябва да има достатъчно средства за поемане на загубите и за рекапитализиране. По този начин се заменя нуждата от това данъкоплаците да спасяват банки от вътрешно финансиране и рекапитализиране на банките. Ние много работихме по нашата политика. Прилагаме многогодишен подход към МРЛ. Нашата последна най-нова политика, която бе публикувана през януари, укрепва качеството и количеството на МРЛ, на минималните изисквания за собствени ресурси, въвеждат се нови изисквания и нови субординации. Всичко това се прави, за да може да се проведе нов, ново преосмислене на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Ако няма достатъчно минимални изисквания за собствени ресурси, може да е голяма пречка – в, при преструктурирането, но това не е единствената пречка. И така, нашият опит показва следното, че трябва да се съсредоточим върху груповите структури и операции, информационните системи, приемствеността и комуникацията. Вие знаете че тези въпроси са много важни за всяка структура. Груповите структури по принцип са основата за всички големи банки, е, трансгранични операции. Някои банки имат много сложни структури и това може да е да представлява трудност за тяхното преструктуриране. Тук искам да засегна и въпроси, които са свързани с минималните изисквания за собствени ресурси. Много важна е основната структура на банките. И е, тук имам предвид собствения капитал и неговата структура. За да може да сме реалистични, трябва да имаме реалистични МРЛ цели и в същото време банките трябва да въведат това, което ние наричаме е, насоки е, трябва да може капитал да тече надолу по веригата и загуби да могат да се предават нагоре по веригата. Ние разработваме насоки именно по тези въпроси, но не само но тези е, насоки могат да се прилагат не само от банките, а и от националните регулаторни органи и органите, които се занимават с преструктуриране на банки. Тоест, е, тези насоки имат връзка с всички, с всяко национално законодателство. Сега, информационните системи и тяхното управление. Повечето банки не са в състояние да натиснат едно копче и да ни дадат информацията, която, от която имаме нужда. А ние имаме нужда от информация за тяхната натежност и за иерархията на техните пасиви. За... Ние настояваме много да има надежни информационни системи, ние тестваме банките – ние публикувахме, и вие знаете за тази публикация, през февруари една рамка за оценка. Е, някой, който не познава нашата работа, може да е изненадан, че тази оценка се насочва по-скоро към експертите, а не към банките – Оценката трябва да се прави от независими експерти и за тази цел ние даваме нашите, а, нашите, нашите критерии, нашите очаквания за тези оценки. Ние работим с, банков, с Европейския банков орган, за да дефинираме очакванията ни за информацията, която искаме да получим от банките. Ясно е, че освен това, банките, които се запознаят с тези насоки, могат да имат големи предимства. Сега, оперативна приемственост. Какво означава това? Това означава, че трябва да има приемственост в рамките на процедурата по преструктуриране – така че основните действия, критичните действия да могат да продължат. Управление и комуникация. Това означава, че банките трябва да са готови да взимат навременни решения. Какви са нашите приоритети за 2019 година? Повече от същото. Искам да спомена нашите вътрешни приоритети. Ние работим по е, цикъла за планиране за преструктуриране за 2019 година, като мислим и за развитието след 2020 година. И което е най-важно, ние работим по времевия график за нашите очаквания за информацията, която искаме да получим от банките. И не на последно място, ние работим върху съвременяване на нашите вътрешни а, ръководни планове и освен това трябва да се приготвим за прилагането на Директивата за възстановяване 2 и регламента за преструктуриране 2. В заключение искам да кажа, че с някой от вас вероятно ще се видим и при, втори, при следващия мандат и ще работим заедно за завършване на Банковия съюз и на съюза на капиталовите пазари. А, нещо друго, което ни предстои, това е завършването на ИДИС, а именно на, на, на схемата за гарантиране на влоговете. Нашата цел е нашата работа да се прилага навсякъде, във всяка държава членка, независимо от това коя е тя, защото имаме различни закони за преструктуриране във всяка от държавите членки. Работим и по предпазния механизъм. Надявам се да имаме напредък тук. Работим също така и по изискванията за ликвидност. Мисля, че доста напреднахме, работейки заедно. Банките са по-сигурни в момента. Това е успех. Много по-сигурни, отколкото когато аз започнах работа. Техният капитал е по-голям и с по-голямо качество. Работата при, при преструктурирането може да се оприличи на маратон. Има много неща, които все още предстоят да бъдат направени. А сега с удоволствие очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Канинг. Ще следваме процедурата блокове от 5 минути. Задават се първо въпрос, после се получава отговор в рамките всичко на 5 минути. И така ще следваме, както обичайно, реда на политическите групи. Първият въпрос ще бъде от НП. Господин Хокмарк ще го постави. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Кьонинг. Вие казахте, че сте тук за първи път, за да представите своите виждания. Моето положение е обратното. Аз съм тук за последен път. Много неща междувременно се промениха на финансовите пазари, в банковия сектор. Сега те са напълно различни. С регламента и директивата за капиталовите изисквания, с а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Всичко това доведе до създаването на една много добра рамка за преструктуриране. Има ясни правила за а, е, ерархията. ТЕЛАК, МРЛ. Сега е настъпил момента вие като орган да изпълните своите задачи, така както е предвидено. И добре да чуем от вас как планирате да се процедира по отношение на плановете за възстановяване. Как ще се справим с този нов законодателен пейзаж, за да може следващия път нещата да са по-различни. Това ще бъде важно послание от ваша страна към пазарите, към потребителите, към инвеститорите. И е добре да чуем от вас как възнамерявате да процедирате следващият път, защото нещата трябва да бъдат по-различни. Отговор. Мисля, че се опитах да кажа как стоят нещата. В случая с Банко Популар ние показахме, че рамката, която вие приехте, е пригодна за целите, за която е предвидена. Ние получихме кратко предизвестие и това, което искам да кажа е, че преструктурирането означава, че една банка е загубила пари, не е достатъчно платежоспособна, загубила е ликвидност. И важно всички да останат без да им бъдат нанесени щети. Така че тези загуби да бъдат поети само от притежателите на акции и облигации а не да се стига до там, както стана преди, а именно да накоплаците да платят, тъй като са липсвали други альтернативи. Необходимо е да се подобри информираността на обществеността, за да знаете, че ако инвестират в облигация, имитирана от банка, вие влагате средствата си в финансов е, инструмент и трябва да сте готови да поемете загубата. Аз твърдо вярвам, че плановете ни за приспособяване създават е, един добър буфер. Един от нашите аргументи е да си зададем въпроса какво ще стане ако. Надяваме се да няма други случаи, когато да е необходимо да се извършва преструктуриране, но ако се случи, дали трябва да стане чрез рекапитализация, какви ще бъдат последиците. Всъщност за това става дума, когато говорим за планиране при преструктурирането. за това искаме да има ясна ерархия на кредиторите, поне за големите банки, Изискванията по първия стълб целят да се стабилизира ситуацията. Ние обикновено казваме тъжната страна на историята, но банките сега са по-стабилни. Благодаря, казва господин Хьокмарк. Аз исках да подчертая, че понякога трябва а, да се предприемат мерки. Сега обаче Имаме вече законодателство, не ни е необходимо повече законодателство, необходими са ни действия съгласно това законодателство и именно това е посланието, което трябва да отправим, за да може да имаме пълно разбиране за факта, че сме изправени пред напълно нова ситуация в момента. Госпожа Суинбърба, мисля, че това беше по-скоро изявление, отколкото въпрос. Да, така е. Това беше изявление. Благодаря ви, господин Хогмарк от групата на социалисти и демократите, госпожа Берес. Благодаря. Благодаря ви за това, което казахте в началото. Госпожа Кьонинг, това е последната размяна на мнение с вас. През последните години с групата на социалисти и демократите имахме много плодотворно и стимулиращо сътрудничество. Имам два въпроса. Първо казахте в писмото си, отправено към вашия а, а, наследник за това какво трябва да се направи, за да се подобри ликвидността на пазара. Аз бях докладчик а, по прегледа за европейските надзорни органи и докато не се въведат реални механизми, европейски механизми за финансов контрол, не зная как може да се реализира Съюза на капиталовите пазари. Дори в държавите, които познавате добре, трябва да настоявате да има подсилване на надзорните функции, защото има непрекъснато противоречие с това, което се говори за създаването на съюз на капиталовите пазари. Това не може да стане, ако има само надзорни органи национално ниво, които имат вътрешни модели или пък пазарни модели. Имам един конкретен въпрос за Европейски фонд, фонда Теркас. Генерална дирекция конкуренция казва, че това е фонд, който се се управлява публични органи с частни средства. Съдът каза, че няма легитимност. Вашата институция не трябваше ли да се мобилизира, като има предвид на експертната и експертните познания, за да се намеси пред правителството на Италия, що се отнася до използването на този фонд. Нека да отговоря на въпроса ви. Мисля, че и двете сме съгласни, че Съюза на капиталовите пазари за Европа е от изключителна важност. Аз винаги съм го подчертавала, защото това е нещо, което се вижда, когато а, говорим за МРЕЛ, в банките и която банките казват, че това е предизвикателство на капиталовите пазари в Европа. Съжалявам, госпожа Суинбърг, особено ако британските ни приятели действително решат да напуснат където имаше стабилни капиталови пазари. Така че ние трябва да работим с държавите членки. Вие споменахте Търкъс. Това е малка банка в Италия. Тя фалира. Не съм много убедена. Мисля, че това стана през 2012 или 2013 година, т.е. много преди да се създаде Банковия съюз. В случая с Таркас италианската схема за гарантиране на влоговете се намеси и сега има дело, което се води между Европейския съюз и Италия. Няма да коментирам това дело защото това е нещо свързано с рамката, която съществува преди създаването ни и в нещо, което не сме участвали. Въпреки това ще кажа, че може би днешната ни дискусия помага да подновим малко работата по ЕДИС, както и по въпроса какво точно трябва да се вложи като задача на една схема за гарантиране на влоговете. Има директива в това отношение. Тя предлага основният модел да се извърши плащане в рамките на 7 дни, но така наречените альтернативни мерки, както се използват в САЩ, в трансферирането на бизнес към друг орган, трябва да се разгледа и да се прилага и от други държави членки, но това трябва да става при минимални разходи. Това не трябва да бъде инструмент за финансиране на всички, всичко. Но какъвто и да е резултат от това дело, ще доведе до дебат какво точно трябва да се направи в Европа, какво трябва да се хармонизира, това трябва да бъде ролята на DGS, каква ще бъдат а, а, допустимите разходи. За мен това е задача за следващия парламент. Аз а, малко се натъжавам, когато всички започват, казвайки, че това е последната ни среща. Госпожа Суерман, благодаря господин Коник. От името на Екара аз ще взема думата. Това ще бъде действително моята последна среща. Аз съм тук е, едно десетилетие, връщайки се назад е, и работата, която беше свършена в ЕКОН и в вашия екип. Ние свършихме огромна работа от финансовата криза през 2007 и 2008 година. Имахме мандат, който беше изяснен през 2009. Има въпроси, които остават да се решат с Банковия съюз. И това е приоритет за последните два мандата. Беше свършена много работа, но трябва да се свърши още повече. Има доста пропуснати възможности, както каза и госпожа Берес преди мен. Но това на което искам да ви обърна внимание, нещо на което се спряхте в встъпителното си изказване, са някои от пречките, така наречените джовенини пречки. Той тогава преди години беше млад човек, сега вече е в пенсия. Той казва, че трябва да се хармонизират тези модели за несъстоятелност, за да се ангажират повече капиталовите пазари, ценните книжа, те също трябва да бъдат по-добре хармонизирани, за да действат добре като инструменти в целия Европейския съюз. Също има конфликти в законодателната област, които трябва да се решат. Следващият парламент може да оказва натиск върху държавите членки, поне да признаят наличието на проблема. Също искам да се спре и още на нещо, което не беше свършено – и това се отнася до преструктурирането на централните контрагенти. Това направи система, ще ще направи системата ни много по-устойчива. Клиринговите членове на тези контрагенти са големи европейски банки, най-големите банки в света. Има системен риск там и ние не сме се свършили работата по време на този законодателен мандат. Комисията, останалите също трябва да разглеждат това като приоритет в следващия мандат. Госпожа Кълник за отговор. Отново имаше думи с Богом. Нека да кажа, че в законодателството в областта на несъстоятелността на ценните книжа са неща, които са изключително важни за Съюза на капиталовите пазари, ако искаме да се инвестира в е, Европа а в, не в отделни държави членки. За това трябва да се хармонизира. Това е отправната точка. Когато говорим за капиталовите пазари, трябва да разглеждаме въпрос от гледна точка на инвеститорите. Какво да се направи за емитента? защото това е само малката част на въпроса. Мисля, че направихме много неща за емитентите. Сега трябва да помислим какво е необходимо за инвеститорите. Ние засегнахме накратко този въпрос. Европейската рамка за несъстоятелност, поне не съм била толкова амбициозна. Една европейска рамка би била добра, също законодателството Отнасящо се до ценните книжа, също е много важно административното законодателство. Може би не следващия парламент, а, а поколение са тези, които ще ги решат. Мисля, че трябва да вървим напред. Иначе ще остане капиталовия пазар фрагментиран. Ние искаме да имаме един пълноценен банков съюз, а това не може да стане без да предприемат тези мерки. Нещо, на което много държа и също оставам с впечатлението на два фронта тук в Европа, както и в международен плат. Въпросът е за съвета за финансова стабилност. Създава впечатлението, че не сме направили достатъчно за преструктурирането на централните контрагенти. Мисля, че беше постигнат значителен напредък в това банките и капиталовите пазари да станат по-безопасни, но има двустранни по-скоро транзакции между банките и ССП. Те трябва да имат по-централно място в системата, в ССП е, и други. Беше показано, че големите банки, не само европейски, големите клирингови къщи, ако някои от тези банки или две банки от тях фалират, е, се създава проблем с клиринговата къща, което после се отразява на всички членове и ние трябва да предвидим загуби. Мисля, че трябва да се постигне напредък в това отношение. Описанието на проблема от Айоско и другите показва, че имаме много добър контрол на риска, много добри стрес тестове и че нищо не може да се случи. Да се надяваме, че това е така, но ако се, пак се случи, ако има нещо все още нерешено, това също е и отрицателната страна на фонда за надзора, защото тези институции не са чисто и национални, затова и техният надзор трябва да бъде международен. Намирането на решение за преструктуриране е, изисква такова участие. Действително Европа е малка по мащаби, но не трябва нещата да бъдат поставени само на национална основа. Това не е моя работа. Не, не, това е ваша работа, каза госпожа Свинбър и се радваме, че вие обръщате внимание на тези въпроси. Надяваме се те да станат приоритетни за следващия парламент. Господин Клинс от името на АЛДЕ. Благодаря. Искам да ви поздравя за а, това, че за толкова кратко време успяхте да създадете една нова организация. Малко са депутатите днес, но а, това е защото освен Свен Кигот от Зелените, няма да, са, да се кандидатират за следващия мандат, а тези, които не са тук, водят вече предизборна кампания. Имам конкретен въпрос. За банката Карите и в Генуа и Северно-германската банка – е, че имаме много какво да правим. Това е ясно, това го казаха Перванш и е, другите колеги. Опасявам се, че, ни трябва, че трябва да преживеем още една финансова криза, за да се справим, е, за да започнем да се справяме с проблемите. Сега за тези две банки. Що се отнася до Ландесбанк в, Германка, в Германия, знаем, че немските банки реагират, когато нещо се случи. И при Северногерманската банка имам чувството, че от, европейската, че от европейска страна нищо не се прави, не, не се оказва натиск. С полудържавните акционери се опитвате да направите, да вземете някакво решение, но ми липсва вътрешната логика на процеса и ми липсва вашата интервенция. Според мен, тук трябва да се каже ясно, че една северно-германска банка трябва да се подчинява на европейските правила. Sorry, I'm answering in English, so that it's благодаря. Ще ви отговоря на английски. Така е по-лесно за другите. Да, съгласна съм. Ние всички знаем, поне така предполагам, че се знае. Ние не коментираме конкретни случаи с отделни банки. Кариче е значителна италианска институция, която се намира в Генуа докато Deutsche Landesbank е голяма немска банка, която се намира в Хановер, в Германия. В случая с Билс, искам да си послужа по-скоро с случая Билс, за да обясня в какво се състои е, нашата роля, ролята на СП. За момента ние не искаме банки, които са на ръба на несъстоятелността, действително да изпаднат в несъстоятелност. Е, обикновено е, е, тогава се прибягва до надзорния орган в Франкфурт. Ние можем да решим да се обърнем към него, защото има различни условия за да се прецени дали действително банката може да изпадне в несъстоятелност и едва след това решаваме дали преструктурирането на банката е от обществен интерес или просто банката трябва да попадне в процедурата по несъстоятелност. Тоест, първо първо преценяваме дали банката може да изпадне в несъстоятелност, преценяваме обществения интерес съобразно два фактора. Първо, финансова стабилност и критично финансиране за економиката на държавата членка или на Европейския съюз като цяло. И едва тогава се пристъпва към преструктуриране на банката. Това се отнася за всички случаи, за всички казуси. Предпочитам да спра до тук. Председателката, имаме време да... за още въпроси, ако желаете, или да се върнем на някои от тях. Аз мисля, както вие знаете, когато се говори за конкретно назовани органи или по текущи производства, предпочитаме да се въздържим. Зелените. Да, тъй като днешното заседание е малко по-сантиментално и аз искам да добавя нещо към това. Първо, аз далеч не съм убедена, Кейт, че това ще бъде вашето последно заседание в парламента. Ние всички се надяваме на това. На второ място, в немската политика има нещо, което се нарича Hanover Connection – връзката с Хановър. Странно е, че виждаме депутат от Долна Саксония. Той не е от Хановър но все пак сред нас е госпожа Къних, както и аз. Аз съм отличник от училище в Хановър и е, единствения немец, е, който е свободен от тази хановерска връзка, е господин Клинц. Аха, so all four are... Защото, а, всъщност той казва, ние всички сме от Хановер. Така че в немската политика винаги се стига до тази хановърска връзка. Въпросът ми към вашата институция и сега въпросът е сериозен. Не се ли чувствате малко неудобно, когато се зададе такова съдебно производство? а, ние знаем, че в подобни малки организации всички се познават помежду си. Така че казус Хановър буди страх. Не е ли така? Втория ми въпрос е, в същата посока, както господин Клинц. Когато две големи институции вероятно са създадени е, за да се слеят в един момент, предпочитам да се изразя така, а има институции на две седмици. Когато те се слеят, това струва пари. Вие казахте, че няма да коментирате по конкретни казуси. Искам обаче да разбера какво ще кажете за Европейска институция, когато заделяме ресурси за тях, когато те погледнат такива казуси и се подготвят за най-лошото, за евентуалния резултат. Поне е, според мен е, това е просто въпрос на управление, над менеджмент. Бихте ли потвърдили, че сте добре подготвени? Мисля, че всички ние трябва да се обезпокоим от това, което става там. Особено след последното изслушване с Deutsche Bank в Европейския парламент. Те не бяха готови да отговорят на нито един смислен въпрос. А, искат да изглеждат като солидна банка, но всъщност изглеждат като една слаба банка. Искам да разбера какво възнамерявате да правите и дали сте добре подготвени госпожа Кьоник. Първо искам да отговоря на въпроса за Хановър Connection. Аз не съм свързана с тази връзка, но живея в Хановър, няма спор. Сега е, вътрешно е, ние проверяваме за всяка банка има ли стълкновение на интерес спрямо нас, спрямо служителите в е, нашата служба. Както знаете, ние се отнасяме сериозно към теста за стълкновението на интереси. Депутата, сигурни сте, че няма такъв е, такъв конфликт на интереси? Отговор. Аз искам да потвърдя, че нямам сантиментално отношение към която и да било институция, в която и да било страна. Така че е, вие знаете, че е, в финансите едва ли има сблъсък на интереси. Аз съм от Германия, не значи, че трябва да има сблъсък на интерес с немски банки, също се отнася за колеги от Франция или от други страни. В отговор на въпроса ви за конкретни страни. Втория ви въпрос е много важен. Въпросът за сливанията. Разбира се, ние всички знаем, е, че ние не можем да бъдем напълно свободни от мода или от сантименти. В самото начало на Банковия съюз ние разбрахме, че има едно усещане, че някои банки са слаби, е, е, че в Европа като цяло има твърде много банки и не знам дали сливането е решение. Винаги съм казвала, че сливането е решение, ако и когато има е, бизнес интерес е, в това сливане и ако то цели е, банката да укрепне в края на краищата. Естествено, когато сливате две големи банки, които са прекалено големи за да се провалят, точно това ни идва веднага на ум. Това твърде голям, е, за да се провали, означава да се свършим помежду си, за да стане твърде сложен провала. Във всеки конкретен случай на сливания, и ние сме наблюдавали такива в Европа през последните години, ние винаги внимателно е, следим това. Това не значи, че е, новопоявилата се банка ще бъде по-способна на... ще бъде по-платежоспособност. Винаги, когато чета заглавия, първо искам да разбера какъв е бизнес аспекта и на второ място как ще се отрази това. В отговор на следващия ви въпрос, във връзка с въпроси от национални парламенти, във всички казусти, които са посочени или не са посочени днес, тези банки разполагат с план за преструктуриране и ние винаги трябва да бъдем добре подготвени да разберем наличната организация, но винаги трябва да имаме предвид, че банките се променят и ние трябва да усъвременяваме плановете си. Мисля, че за момента това е достатъчно като отговор. Председателката благодаря. Тук не виждам представител на НГОЕ, господин Вали, ФДД. Благодаря. Госпожо Кьоник, имам два въпроса към вас. Първо, съвсем наскоро ние ще гласуваме директивата за преструктуриране на банките. Знаем, че има изисквания за минимални банкови наличности. Директивата трябва да влезе в сила 2022 година и регламента към нея 2024 година. Вие направихте ли количествени проучвания за тези е, минимални изисквания МРЛ? Какво ще бъде отражението им върху различните страни и върху отделните банки? По време на дискусията се спомена, че е, може да възникнат проблеми с размерност при прилагането на е, тази директива. В Европейския съюз има различни банки. Ето защо е, отражението ще бъде различно. Вие проведохте ли проучвания, за да прецените как точно ще се отразят тези минимални изисквания? Искам да се върнете и на въпроса на колегата във връзка с сливането на банките. Тези, които са too big to fail, прекалено големи, за да изпаднат на, на платежоспособност. В Европейския съюз ние много се безпокоим от сливането на Deutsche Bank и Commerzbank. Така или иначе, е, това са два банкови гиганта. Те вече са достатъчно големи, за да се допусне е, техния фалит. Е, според вас, каква е опасността за Европейската банкова система като цяло? Е, отговор. Първо ще се опитам да отговоря на е, първи въпрос. Действително сега ние въвеждаме BRD2. Мисля, че срока ще бъде продължен. Още 4 години може би трябва да почакаме, докато тази директива напълно влезе в действие. Все още не сме правили е, оценка на въздействието на тази нова директива върху нашите банки. Последното проучване на въздействието, което правихме, е свързано с е, е, политиката ни по минималните изисквания МРОЛ за 2018 година. Според нас ние направихме въздействие за 170 милиона, докато сега 60 милиона ще бъдат подчинени на тези инструменти. Накратко, аз очаквам, че когато тази директива влезе в действие, броя на починените инструменти ще бъде малко по-голям, но е, все пак е, ще минат доста години е, докато влезе в действие директивата, ние започнахме през 2016, после 17 и 18 година. Е, ние покрихме всички банки, които са уведомени за това, че ще влезат в сила на е, тези минимални изисквания. Така че е, всички банки издадоха инструменти, когато пазара им позволява това. Те не чакаха последния момент. Ще бъдем ли съразмерни? Да, ние вече сме, защото е, ние съзнаваме, че всички банки вече е, ще е, трябва да отговарят на нашите изисквания, на МРОЛ, потенциалното въздействие на МРОЛ, как банките ще направят е, планове, за да има разумни решения, е, за да се попълни празнотата за период от 4 години максимум. Тоест е, не се отлагат нещата за необозримо бъдеще. Опитваме се да бъдем съразмерни, но при изчисленията винаги се има предвид и риска. Поне частично отговорих на първи въпрос. По сливанията, отговорността отговорността лесно се прилага. Първо, е, всяко подобно сливане трябва да бъде допуснато от надзорника, така че онзи, е, който наблюдава казуса от първия ден и на първа линия е, е така наречения ССМ, за големите банки ССМ трябва да допусне всяка подобна мярка. И те се придържат точно към тази точка, която аз се опитах да ви обясня. Бизнес коефициента, какъв е бизнес интереса и каква е възможността за успех. На второ място, ние правим нещо, което е, вече се е потвърдило в съвсем различна среда. Ние нямаме думата е, по подобна сделка. Когато банки засливат, ние нямаме думата. Ние имаме план за преструктуриране, имаме чудесно сътрудничество с механизма за надзор. Не винаги това е, е много полезно. Те могат да позволят нещо в понеделник. В петък е, нашите екипи идват и казват, трябва да се е, извърши преструктуриране. В противен случай банката няма да може да се преструктурира. От самото начало започва диалог между двата органа и тогава ние можем да кажем какво очакваме. Мога да посоча и съвсем различен пример. На нашата веб страница в края на миналата година имаше документ, е, свързано с Брексит. Съжалявам, че трябва да употребя тази дума. В момента някои банки е, прехвърлят дейности в Европейския съюз от гледна точка на преструктурирането. Какво можем да кажем? От самото начало ние работим в близко сътрудничество с Европейския орган за надзор в Франкфурт. Ние казваме, когато банка дойде в Европейския съюз, трябва от самото начало да се знае какво очакваме от тях. Същото се отнася и в конкретния случай. Когато се сливате или когато се жените, може би смъртта ви не е, в дневен, не е на дневен ред още от сега, но това е част от нашия бизнес. Председателката няма представител на НФ, така че отново давам думата на представителите на НП. Благодаря. Сега трябва да отхвърля ханаферската връзка. Долна Саксония е изкуствен конструкт, така че отхвърлям ханоферската връзка. На следващо място, е, колегите Клинц и Гигулт зададоха въпроса, който аз исках да задам. Ще го преформулирам дипломатично и ще се опитам да удовлетворя желанието на госпожа Кърних да не споменавам имена на определени банки. От банковата криза знаем, че трябва да гарантираме банковата стабилност чрез определени механизми, мерки и стъпки. Когато финансови актьори срещат трудности, това е голямо предизвикателство за държавата. Държавата често трябва да помага. Имаме единния механизъм за преструктуриране и това е средство да се помогне на банки в трудности така че данъкоплатеца да не плаща. И въпреки това, когато настъпи такава трудна ситуация, често решаваме банката да бъде спасена с публични средства. Комисията, Европейския съд и други органи постановяват, че банката трябва да отговаря на определени правила, за да не се натоварва да платеца. Освен това, имам чувството, че съществува, битува едно неприятно отношение към негативно отношение към една банка в трудности. За това се питам дали правилата са достатъчни. Какво е вашето мнение – като председателка на съвета за преструктуриране, мислите ли, че повече банки трябва да се преструктурират? I could top your words about Zwangseingemeindung by considering that I'm coming. Аз съм по принцип от Кълн, който е бил част от свободната провинция Но нека спрем до тук с ханоферската връзка. Сега ние приехме директивата BRRT и оттам нататък приехме да имаме режим на преструктуриране, който да позволи една банка, колкото и голяма да е тя, да фалира. Имахме преходни проблеми. А именно, не може да се каже от ден първи след преструктурирането, че всичко е наред. Това видяхме при Банк Популар. И също така видяхме, че има още несвършена работа за фонда. Освен това, трябва да кажем, ако и вие инвестирате в облигации, вие инвестирате в кредитни инструменти. Ако ви е казано, че това е стабилна инвестиция или поне толкова стабилна, колкото депозитна гаранция, т.е. депозит или влог, който е покрит от гаранция, то или или е, са ви излъгали, или просто вие сте си внушили нещо, което не е така. И това е нещо, което пазара днес трябва да изчисти. Освен това, вие сте прави наистина, когато банка, в някоя банка има проблеми, държавата веднага бива викана да помага. Ние всички трябва да обясним, че ако нещо стане в една банка, то акционерите и притежатели на, на облигации са тези, които най-напред трябва да платят. Представител на социалистите и демократите. Преди да задам своя въпрос – като германски депутат искам да кажа също нещо за Долна Саксония. Аз представлявам Тюрингия и от историческа гледна точка той е център на свободната провинция, така че аз не съм също част от Хановерската връзка. Да, това само като шега. Просто исках, като всички останали немски депутати, и аз да кажа нещо по въпроса. Госпожо Кърних, като погледне миналия мандат, това бе казано и от другите колеги, видяхме, че постигнахме много от финансовата криза на сам. Много бе направено да се намали риска за данъкоплатеца, частната, частния <coughs> сектор – и стабилността на банките. Много неща бяха направени в тези области. Искам да засегна Брексит, обаче вие казвате, че Брексита не е иманентен риск за финансовите пазари и финансовата стабилност. Е, казвате, че ние сме подготвени добре. Тоест, моят въпрос е, в политиката, като политици, ние не сме ли прекалено загрижени понякога, дали не наценяваме някои рискове, или пък вие самата виждате някои рискове по отношение на Брексит. Преди няколко седмици номинирахме хора за високи позиции – и критикувахме факта, че нямаше жени. Вие сте първата изпълнителна директорка на този съвет за единно преструктуриране. Въпросът ми е, какво може да се направи от политиката за това поне във втората редица по старшенство да има повече жени? Защото ясно е, че има и високо квалифицирани жени, не само мъже които да заемат високите позиции. Да, мисля, че наблюдателите научиха много за германските региони. Нека ги посетат. Сега за Брексит. Какво казах е, за Брексит? Този коментар наистина е такъв, какъвто вие го цитирахте, но е извън контекста. Аз бях попитана за нашата подготовка и подготовката на банковия сектор. Мисля, че банкови и финансов сектор се е подготвил за Брексит, въпреки че някои можеха да се подготвят по-добре, но много често банките изчакват. Институциите обаче ясно са се подготвили. Имаше много диалог между комисията ССМ и СРМ и СРМР. Имаше много разговори с британските колеги. Мисля, че всички съжаляваме за Брексит и Брексит ще има негативно влияние върху цялата економика. Но ако се съсредоточим само върху рисковете за финансовите институции, ако Въпросът е дали има непосредствен риск от финансова криза. Моят отговор е, че ние сме добре подготвени. Аз не се надявам, че някой ще иска системата да експлодира – ще има влияние върху реалната економика, който ще се предаде върху финансовите институции. И в контекста на моя коментар казах, че винаги сме имали добро сътрудничество с британските финансови представители и че това сътрудничество ще продължи, независимо дали Великобритания ще остане или ще излезе от Европейския съюз. На втория ви въпрос за баланса между половете. Ние, ако говоря за нашата организация, мога да кажа, че ние окоръжаваме всички квалифицирани жени да се кандидират към вакантните позиции. Ние точно публикувахме вакантни позиции за заместник-председател и за двама членове на съвета. И аз винаги се обръщам към мъжете и към жените – да кандидатстват, ако те разполагат със съответната квалификация. Кандидатствайте, защото в крайна сметка ние може да изберем само от кандидатите, които са заявили участие. Но това е само една малка част от много сложна дискусия. Втори въпрос от господин Герхорд. Благодаря, госпожо председател. Е, един допълнителен въпрос към Европейската схема за застраховане на влоговете. Позицията на БМФ и на а, федералното германско правителство е, че схемата ИДИС трябва да бъде укрепена с допълнителни функции – Вие говорихте за завършването на Съюза на капиталовите пазари, че това предстои, но ако направим стъпките в тази хронология, то въпросът ми е кога смятате, кога, че ЕДИС, т.е. третия стълб, схемата за застраховане на влогове ще бъде завършена. Надявам се, че Едис ще е факт много скоро. Съгласна съм с вас. Може да постигнем много чрез хармонизиране на националните системи, но националните системи все още означават, че в случай на банкова, банков провал има имплицитен риск за малка държава членка или за държава членка, където се намира банката, да бъде изложена на риск. Въпреки, че банката е контролирана на европейско равнище, тя може да трябва да бъде преструктурирана дискусията за споделянето и намаляването на риска ми е позната. Е, и всичко това трябва да се случи. Но последната стъпка трябва да е преструктурирането. Много се надявам дебатът за Едис да бъде скоро завършен – в момента той тече на ниво съвет. Това ще е задача за следващия парламент. Но това е логичната стъпка, която трябва да последва. Може да има стъпки на национално равнище, но на европейско равнище това трябва да е следващата стъпка, стъпката на европейско равнище.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 Госпожа Перванш Перес. Euh, е, в смисъл на отговора ви на първи въпрос, е, пет казуса от 2012-та, още нямахме такъв механизъм, аз няма да се занимавам с това. Но аз не ви задавам този въпрос. Задавам ви въпроса. В казуса Тенкас, генерална дирекция Конт е, беше изцяло на моста. Въпросът ми е, при подобен казус за в бъдеще, не смятате ли, че е, фонда за преструктуриране трябва да се включи много по-рано в преценката на ситуацията и възможността да се мобилизират национални фондове е, за депозитна гаранция? Like always, very, very <laughs> Както винаги, въпросът ви е много умен. Могат да кажа, танка спеше малка банка и тя бе подложена в нашата рамка на национален контрол. Но ще направя три крачки напред и ще кажа, че имаме, че правим разлика в нашата рамка. Имаме съвет за единно преструктуриране като орган – Имаме и достъп до фонда за единно преструктуриране, ако трябва да се прилага решение за преструктуриране и в същото време имаме националната схема за застраховане на е, за гарантиране на влоговете, която схема защитава вложителите на, национална, на национално равнище. И това са две различни системи За Танкас това беше национално решение и трябваше да се, вземе, да се задейства националната схема за гарантиране на влаковете. Но ако се каже, че това е казус за преструктуриране, което решение зависи от важността на банката, то тогава банката можеше да премине в процедура на преструктуриране и тогава ние трябваше да бъдем помолени а, да задействаме фонда за единно преструктуриране, но това не бе сторено. Така че имаме разлика между схема за гарантиране на влоговете и процедурата за преструктуриране на европейско равнище. believer, uh, so Christmas is not something for me. But, mais, uh, la question, c'est que... Перванш Берес, аз не съм вярваща и коледа не се отнася за мен. Въпросът е, вие прилагате стратегия за да се свърши при структуриране на европейско ниво, но виждате, че е, е, много по-нагоре по течението е, се е, влиза в, е, систем, в, държав, в държавни гаранции за е, депозитите договорите, т.е. трябва да се намеси държавата. Така че няма хармонизиране на правилата. Извън е, желанията ви за дядо Коледа, е, как да се хармонизират правилата за фалитна банка? Темата е същинска. Генерална дирекция Конт изхожда от това дали става въпрос за държавна помощ или не. И съответно взима решение е, ще преструктурира ли банка или не. Макар и от правна гледна точка това да не попада във вашите правомощи. Съгласна съм с вас. Аз не споменах генерална дирекция КОМ. Как е, генерална дирекция КОМ третира държавната помощ във връзка с преструктурирането и схемата за гарантиране на влоговете? Естествено, това е нещо, което трябва да се направи, трябва да се види тази връзка. Но през 2017 година трябваше да помислим за нежеланите последствия. Добре, преминаваме към спонтанните изказвания. Благодаря. Аз не съм от Хановер, аз съм от Барселона. Но преди хиляди, е, хиляда години градът ми беше част от европейския проект на Карл Велики, така че има някаква връзка. В Хановер има един писател, много интересен, Сересионка. И през 1927 година, когато той празнуваше 100 годишнината си, те го Кол и Митеран го поздравиха за неговия рожден ден. One question, because uh, of course we, we yesterday we had Louis. Вчера Луис Дегиндос говори пред нас, ръководителя на Европейската Централна банка. И с него говорихме и ние винаги задаваме е, конкретни въпроси, но винаги, е, които идват от нашите избиратели. Ето за банка Популар, вие можехте, имахте само 10 часа на разположение да вземете, за да вземете решение. След което министърът каза, аз нямам какво да кажа, попитайте Брюксел или Франкфурт. И така се, беше приключен. Вие не може да е, давате допълнителна информация, но според мен нещата тук трябва да се подобрят, защото хората се интересуват от конкретни казуси. Ако можехте да върнете времето назад, бихте ли направили нещо по-различно? Сега за регионалния дебат. Има и испански автор, чието име не мога да произнеса, но той написа книгата Патрия. Той живее в Хановър. Сега, дали щях да направя нещо по-различно в казуса Банка Популар? Не. Мисля, че, на, че реагирахме така, както трябваше. И ако говорите за това, че решението е било взето прекалено бързо, Трябва да кажа, че Франкфурт не е столица, но Брюксел е столица на Белгия и на Европа, така че там бе взето решението. Господин Гейголд, Рядко имаме време за допълнителни въпроси, но явно повечето от колегите не присъстват. Енст Юнгър е хвален в Европейския парламент. Не зная, Рамон, дали знаете колко ужасно той е бил използван и е агитирал против Ваймарската република и, и младата демокрация. Така че аз бих бил много предпазлив да го цитирам, въпреки че той е прекарал младостта си в Хановер, но това не му помогна. Сега, освен това, аз много се интересувам от минималните изисквания за собствени ресурси, допустими пасиви, МРЛ. Вие бяхте доста критични за някои от промените, които бяха обсъждани и по които има вече споразумение. Интересуваме да чуе вашата оценка. Казахте в миналото, че правилата за МРЛ и така наречената опция за фишинг може да доведе до фрагментация в банковия съюз и да нанесе щети за способността за поемане на загуби от латентни данъци. МРЛ главно се съсредоточава върху големи и средно големи банки – но как виждате влиянието върху малките банки? Интересуваме вашето мнение. Сега за опцията фишинг, е, моето мнение не се е променило по тази опция. Какво би било влиянието? Когато прилагаме новия, новата рамка, аз казах, че трябва да внимаваме когато прилагаме Емрал, какви ще са въздействията за малките предприятия. Сега за втората част за, за, за въпроса за малките банки. Въпросът е каква е дефиницията за малка банка. За големите банки ние имаме ясни МРЛ в, в стълб 2, в стълб 1 за средно големите банки. Имаме правила в стълб 2. Трябва да видим как те ще проработят и когато става дума за много малките банки, е, за тях няма изисквания за правила МРЛ, но ако нещо се обърка, ако те изпаднат в несъстоятелност, то тогава изискването е МРЕЛ съвпада с изискването за собствен капитал. Въпросът е как средното ниво банки ще приложи МРЛ. Но няма друга альтернатива, защото без МРЛ няма да може да има преструктуриране. Но мнението ми по отношение на фишинг не се е променило. Благодаря, господ... госпожо Кърних. С това приключваме този сегмент от нашето заседание. С голяма благодарност към вас. Благодаря ви за вашето желание да говорите с нас. За нас беше удоволствие. И така, от името на комисията, благодаря ви. А сега ще направим малка пауза, но преди това искам да кажа, това е моето последно заседание. Десет години работя в комисията ЕКОН, много активно, десетилетие. Приехме много голяма част от законодателството, което вече е факт. Надявам се то да работи добре за нашите избиратели. И така, искам да благодаря на моите колеги за тяхната подкрепа и за успехите, които успяхме да отбележим през изминалия мандат. А сега ще направим кратка почивка.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

Please, uh, get... Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да започнем диалога по точка 20. Uh, Позволете ми да обявя точка 20 от дневния ред структуриран диалог с Валдис Домбровски, заместник-председател на за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари. Добре дошъл, Валдис. Имаме още един важен гост. Това е първото явяване на вице председателя на комисията Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари за тази година. Позволете ми от името на комисията ЕКОН да ви поздравя за съвместните постижения, които реализирахме Имайте предвид, че на днешната среща няма да обхванем всички аспекти в неговия портфел. ЕКОН се опитва да определи дата за среща с господин Добровски в качеството му на отговаряща заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, заедно с комисаря Московиси. Както винаги, ще дадем 10 минути на комисаря за встъпително изказване, след което ще преминем към въпроси и отговори. И ако остане време, групите могат да излъчат изказващи се, ако позволява времето. И така, нека да започнем с стъпителното изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, както споменахте, днес е последния ни структуриран диалог поне в тази конфигурация. При да започна, искам да ви благодаря за отличното сътрудничество през последните 4 години и половина. Що се отнася до финансовия сектор, като оставям на страна, че там са заети милиони европейски граждани, това е сектор, който играе важна роля в живота на европейските граждани защото и бизнеса, и гражданите зависят от финансиране от банките. За това е важно да има един добре регулиран, стабилен финансов сектор. Освен това, бързо преминаване към економика, която да е неутрална по отношение на изменението на климата, изисква устойчиво финансиране. Ние постигнахме много неща благодарение на вашата ангажираност и усърдна работа. Всички тези а, успехи ни позволяват да се изправим пред европейските избиратели на предстоящите европейски избори. Позволете ми да започна с Съюза на капиталовите пазари. От 13 елемента, предложени от Европейската комисия, 11 бяха вече договорени. Има постижения за създаването на единия капиталов пазар, което ще има истински ползи за европейските граждани, фирми и економика. Искам да поздравя вашата парламентарна комисия за постигнато съгласие по прегледа на европейските надзорни органи. Благодаря на докладчиците Перванш Берес и Отмар Карас за тяхната работа. Не е достатъчно обаче да имаме един на единен правилник, ако тези правила не се прилагат от всички държави членки. Ние трябва да сме по-амбициозни и това политическо споразумение е стъпка към повече сближаване на надзора в Европейския съюз. Освен това ще подобри надзора в Европейския съюз срещу изпирането на пари и финансиране на, на тероризма. Искам да благодаря на Данута Хюбнер за постигнато съгласие за създаването на по-силен надзор на централните контрагенти. Също това, което беше направено по Емир Рефит. Искам да благодаря и на Кейс Уинбърн и Бабите Уиндър за техния доклад по възстановяването и преструктурирането на централните контрагенти. Повече от 9 предложения по капиталовите пазари бяха одобрени за пазарите, за малките и средни предприятия, както и нови правила за проспектусите. Благодарение на работата на Маркос Вебер имаме също нови правила за инвестиционните фирми. Беше договорен също и паневропейски пенсионен продукт, е, по който докладчик е, е София Интвелт. Работи се също по подобряване на инвестиционните фондове в е, Европа, благодарение на работата на Волф Клинц. Освен това, постигнахме съгласие и по покритите облигации. Като стабилен на и ефикасен по отношение на разходите източник на финансиране за банките на Европейския съюз. Също беше постигнат доста и в областта на рисковия капитал. Относно платформите за колективно финансиране, така наречените Cloud Funding Platform, също беше постигнато доста. Надяваме се, че държавите членки ще изразят своята позиция в скоро време. Бяха предприяти мерки, за да могат да се приложат по-добри разплащателни услуги на гражданите в целия Европейски съюз. Беше, бяха внесени изменения в регламента за трансграничните плащания, по който докладчик беше Ева Мейдел. Беше постигнат значителен напредък и в други области, благодарение на Пол Танк и на Нина Гил. Наскоро постигнахме съгласие по две от трите общо предложения за устойчиво финансиране. Първото се отнася до изисквания за управителите на инвестиции да оповестяват как те използват устойчивите сметки. Също по устойчивата финансова таксономия, благодаря на Екхот и на Сервия Пети Кайнен, които бяха докладчики. До този, това гласуване е силен сигнал към държавите членки да се премине в скоро време към економика, която е неутрална по отношение на изменението на климата. Искаме също да се намалят рисковете, да се укрепи устойчивостта на банковия сектор. През декември миналата година постигнахме политическо съгласие по банковия пакет след месеци сложни преговори. Отново искам да благодаря на докладчиците Гюнар Хакмарк и Питър Симон за работата им по този важен пакет за намаляване на риска. Заедно постигнахме значителен напредък и по необслужваните кредити. Средното ниво на тези кредити спадна с 3,3% от третото три месече на 2018 година. Споразумението от декември е за пруденциален предпазен механизъм за новоимитираните необслужвани кредити също ще има положителен ефект за банките. Благодаря на докладчиците Есер Ланги Роберто Гуалтери. Ние трябва да продължим да работим, обаче ние и приветствам вашите усилия да се премине към вторични пазари за необслужваните кредити и се надявам да се ускори работата в следващия мандат относно гласуването по обезпечение с ценни книжа, държавни облигации. Благодаря на докладчика Йонас Фернандес. Предвид на напредъка, който беше постигнат за намаляването на риска в банковия сектор, заедно трябва да работим да се запълнят празнените в банковия съюз. Приветстваме споразумението по общ предпазен механизъм и единния фонд за преструктуриране, но все още е необходимо да се направи повече по ЕДИС. Дами и господа, въпреки тези постижения, които очертах днес, остава да се свърши още доста работа. Първо, Брексит е предизвикателство за финансовия сектор в Европейския съюз и ние трябва да отговорим на това предизвикателство с създаването на един истински единен пазар за капитали. Трябва да подобрим капацитета, източниците на финансиране на фирмите, пазарната инфраструктура, както и надзора на финансовите пазари. Надявам се, че работата по създаването на съюз на капиталовите пазари ще продължи от следващата комисия. Що се отнася до банковия съюз, ние постигнахме доста повече, отколкото имахме преди кризата, но трябва да продължим работата по завършването на банковия съюз. Вече започнахме детайлна оценка на въздействие за изпълнението по Базел 3 и в заключение очаква се финансовите услуги да се ускорят. Европейския съюз трябва да говори с един глас на международната сцена, трябва да се укрепи международната роля на еврото, трябва да се отчитат новите технологични развития, ние вече започваме да виждаме техните наченки и надявам се финтек е, да бъдат важни в бъдеще. Трябва също да се приведат съответствие финансовите потоци с целта за климатично неутрална економика. Защото бързо променящи се климат ще има сериозни негативни последици. И така, благодаря ви много за вниманието. Поздравления отново за работата, която съвместно осъществихме през годините и съм на разположение да отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, господин заместник-председател. Вие се съобразихте изцяло с времето. Това е невероятно и необичайно. И сега, ако задавате въпроси кратки, ще имате повече време за отговор. Макос Фебер има думата. Благодаря, господин заместник председател на комисията. От името на НП искам да ви благодаря за отличното сътрудничество, което имахме през последните 5 години. Господин Хил, когато се тръгна, вие наследихте неговото досие. Искам да ви благодаря за отличното сътрудничество, което имахме Искам да повдигна няколко въпроса. По изпълнението на ПРИПС има неяснота относно корпоративните облигации. През юни миналата година трите надзорни органа изразиха своето притеснение, че много от посредниците не осигуряват кредити за клиентите. Може би се нуждаят от повече информация. Тези продукти се предлагат сега в по-малка степен. Може ли да допринесете за решаването на този проблем? Съжалявам, че трябва отново да спомена за Брекзит. ЕСМА подчерта, че при твърд Брекзит в краткосрочна перспектива публикуването на информация, също ликвидността, намаляването на така наречените дал пулс ще бъдат преустановени, докато се рекалибрират системите докато се създаде нов орган в Обединеното кралство. Това ще засегне останалата част на европейския пазар. Какво е вашето виждане? Ще има ли отрицателни последици за ликвидността? Как може да се минимизира този риск на европейските финансови пазари? Отговор. Благодаря ви за поставените въпроси. Нека да започна с първия ви въпрос е за това как се третират е, корпоративните облигации е, и така наречените ПРИПС. Знаете, че прозрачността на инвестициите на дребно са важна мярка за защита на инвеститорите, също стимулира доверието към финансовите пазари и това е именно целта на регламента ПРИПС. Оценката ни е дали дадена инвестиция попада в обхвата на ПРИПС. Това изисква да се видят всички характеристики на инвестицията, независимо по какъв начин се нарича тази инвестиция. Не можем това да го определиме преждевременно или абстрактно дали нещо попада към регламента за ПРИПС или не. Същото се отнася и за корпоративните облигации. Някои от тях могат да бъдат извън обхвата на ПРИПС, други могат да бъдат в обхвата на ПРИПС. И това зависи от договорните условия. Що се отнася до ПРИПС, независимо от правната форма на инвестицията, трябва да отчита флуктуациите, т.е. действителната сума, която трябва да се върне на инвеститора, не е ясно. Ние работим заедно с ЕСАС, за да има последователност в третирането на този тип инвестиции, включително корпоративните облигации и трябва да се направи последваща оценка, за да видим как да се преодолеят последици, които не са били предвидени. По втория въпрос за Брекзит. Както знаете, има съществен риск на 12 април Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение. Този риск е на лице от гледна точка на комисията. Ние сме си свършили работата по подготовката за случай без споразумение и сега насочваме вниманието върху области, където има системен риск за финансовата стабилност Предприели сме и извънредни мерки, включително временно определение на еквивалентност, както и други мерки. Но разбира се, ние няма да можем да смекчим всички евентуални негативни економически последици. Ще а, има трусове, което може да се отрази на ликвидността, както вие споменахте. Но след това пазарите ще трябва да се адаптират към новата ситуация и това е нещо, което настояваме пазарите да направят. И това го правим вече от няколко години, за да могат те да се подготвят за различни сценарии, включително Брекзит, без споразумение. Дори ако има малък риск, ние насърчаваме участниците на пазара да се подготвят за всички сценарии. Много неща ще зависят от това, доколко подготвен е пазара в тази област. Също остатъчния риск трябва да бъде разгледан на ниво държави членки. И това трябва да се направи от държавите членки. Аз няма да изброявам целия списък. Относно въпросите за ЕСМА и за обмена на информация, прозрачността, трябва да кажа, че ЕСМА работи в тази област. Тя е дала известни разяснения по какъв начин ще се разглеждат тези въпроси. И ние сме готови да работим тясно с ЕСМА и да реагираме при необходимост, но ЕСМА извършва нужната подготовка, включително и в областта на обмена на информация. Благодаря ви за отговора, госпожа Перес от Социалистите и Демократите. От името на Социалистите и Демократите искам също да ви благодаря за сътрудничеството ни по време на този мандат. Вашия портфел беше разширен. Ние съвместно успяхме да допринесем да за доизграждането на финансовите пазари. Вие казахте и последното досие, в което работихме заедно, а именно за надзорните органи. В началото на този мандат вие поставихте на масата зелената книга за Съюза на пазаровите пазари, но все още нямаме такъв пазар и той не може да съществува без да има добър надзор. Вие говорите за резистенцията от страна на държавите членки. Аз не съм убедена, че вашият наследник ще има апетит да се отвори отново досието за надзора. Но така или иначе, искам да приведа два примера. Въпроса за вътрешният модел в застраховането. Всички знаем, че в международен план на ИАС, който е еквивалент на Базълския комитет, работи по тези вътрешни правила. Казва се, че вътрешните модели се надзирават много по-добре на национално ниво. Всеки сериозен човек, който следи внимателно всичко това, не може да повярва на подобно нещо. Е, и не трябва да оставим на страна тази пречка. Втория пример – евентуалният Брекзит, ние постигнахме напредък по надзора на ССП от трети страни, но що се отнася до тези вътре в Европейския съюз, има пълно блокиране от страна на някои държави членки, което създава параксолно положение. Европейската Централна банка няма никакъв интерес да се рекуализират подобни предложения. Какво е вашето виждане? Какво ще оставите на вашия приемник? Европейците да могат да казват, че са за това да има съюз на капиталовите пазари, но когато трябва това да се направи на практика, не се прави. отговор. Благодаря ви за въпроса. Що се отнася до прегледа на надзорните органи от страна на комисията, ние също сме за един по-амбициозен подход. Знаем, че в крайна сметка беше постигнат политически компромис – ние гледаме въпреки това на тази стъпка като на полезна. Тя дава допълнителни компетенции на европейските надзорни органи. Обхващат се нови сфери, като финтек, устойчиво финансиране, надзора на ССП от трети страни и тези от Европейския съюз. Ние знаем много добре как вървят дискусиите. Ако се върнем месец и половина назад, ще установим, че съвсем не беше ясно, че ще стигнем чак до тук. Съветът искаха да се раздели страната. Въпросите, свързани с борбата с изпирането на пари от останалото, а комисията настоява да се разглежда това досие като пакет. Така че можем да твърдим, че все още не сме постигнали целта си, но сме предприели полезна първа крачка. За следващия мандат Разбира се, аз не мога да предскажа какъв ще бъде избора на следващата комисия, но бих се представил, че следващата комисия ще продължи да работи по изграждането на Съюза на капиталовите пазари. Това е нещо, от което имаме нужда. Това е нещо важно за европейската економика, защото капиталовите пазари играят важна роля за финансирането на економиката и трябва да продължим работата в различни направления, включително и в областта на надзора. Така че аз не изключвам възможността следващата комисия да рестартира работата по прегледа на надзорните органи. Но разбира се, това ще трябва да се реши от следващата комисия представителя на ЕКР отсъства. Давам думата на представителя на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин заместник председателя на Европейската комисия, господин Добровскис, за чудесното сътрудничеството през тези години. Вие бяхте достъпен. Благодаря ви за сътрудничеството. Толкова много досията отворихме и одобрихме. Искам да подчертая това. Имам два кратки въпроса Господин Юнкер говори за економически ръст в Италия но все пак трябва да имаме предвид, че Италия е страната, където има най-голям първичен излишък през последните години. Докато в Испания няма толкова силен економически ръст, но съобразно официалните данни, една трета от економиката е засилена, защото има огромно засилване на публичните разходи така че разходите са повече от 2% от БВП. Виждате голямата разлика. В Испания това проистича от огромна економическа криза, защото бяха разходени всички амуниции. Ако има криза, данъчната политика ще бъде циклична и може да се очаква срив в економическите данни. Не знам, наблюдавате ли ситуацията. Втория ми въпрос е свързан с банковата концентрация. Чуваме имена в различни държави членки. Е, вчера заместник председателя на Европейската комисия говори за свръхкапацитет за тази промишленост в Европа. Може би е прав, но аз се страхувам, че в е, определени държави членки можем да се озовем с 3-4 е, е, големи банки, всички малки банки да бъдат елиминирани. Има риск от банкова концентрация и еднакви банкови проценти за малките и средни предприятия. Има ли мнение Европейската комисия по тези въпроси? Председателя, благодаря. Първият въпрос по-скоро попада в втората област на моя портфейл, но действително, ако наблюдавате економическото развитие в Европейския съюз, ще видите, че економическия ръст се забавя. Имаме около 1% економически ръст годишно, но данните продължават да постъпват е, е, след е, като зимната прогноза потвърди, че економическото забавене продължава, т.е. през пролетта можем да очакваме също ниски стойности на економически растеж. Наблюдаваме е, такова забавяне в почти всички големи е, европейски економики Германия, Франция, особено Италия, но също така Обединеното кралство, Испания. Така че е, това е значителен фактор. И е, онова, което ние подчертаваме с държавите членки е, през годините е, че всяка страна трябва да се възползва от благоприятни економически времена. Имаше 7 години економически растеж. Та държавите членки трябва да се възползват от това, за да намалят публичния дефицит и да намалят публичния дълг. Ние е, сме сравнително доволни от е, е, данъчните статистики в целия Европейски съюз. Положението не е идеално. Може би в някои страни трябва да се използва наличното данъчно пространство, за да се стимулира економиката. Това беше направено в по-малка степен, отколкото ние очаквахме. За съжаление, има страни, където е висок дефицита и те не правят достатъчно бързи мерки, за да намалят този дефицит и това е риск. Както вие току-що подчертахте и ние наблюдаваме това отблизо. В отговор на втори ви въпрос за концентрацията на банките – Както знаете, в сайта на Европейската комисия ние не предпоставяме е, колко банки трябва да има в Европейския съюз или в дадена държава членка. Ние не правим такива предписания, защото в край на краищата решава пазара или конкретната държава членка. Но е, е, е, като цяло е, трябва да има световно конкурентоспособни дружества в Европейския съюз, е, докато малките банки трябва да обслужват местни, малки и средни предприятия. Това е онова, за което вероятно си спомняте. Призив за доказателства, да въведем по-голяма съразмерност в е, е, всички отрасли, включително в банковия отрасъл, да има регулаторни правила, за да сме сигурни, че банките имат предвид риска, размера си, всичко да бъде съразмерно и Е, е, е, ние искаме да се запази най-доброто от банковия сектор в Европейския съюз. Но има и предпазни мерки, е, например контрол от страна на комисията, когато някои банки стават прекалено доминиращи, но нека не забравяме, че финансовия сектор се развива, има конкурентоспособност с други отрасли, говорим за единен капиталов пазар, финтекс, и е, е, банкови, банките ще продължават да се развиват, финансовите услуги ще продължават да се развиват и съревнованието между тях трябва да се запази. Е, представителя на зелените Господин комисар, вие поехте ръководен пост след като е, стъпихте в длъжност след Лорд Хил. Говорихте за развиване на устойчиви финанси. Имаше значителен напредък. Благодарение на вас се разви чудесно сътрудничество с нас. Така че остават два открити въпроса. Искам да разбера как стоят нещата. Първо, екоетикетиране за финансови продукти. Това беше една от вашите амбиции. Вие отново обявихте това в реч през януари. Е, какво е положението, е, доколко е, екоетикетирането ще се разпространи върху финансовите услуги. Освен това, какви са стандартите за зелени облигации? Европейски зелени облигации. Техническата група направи предложение, но то просто констатира статуквото. Няма задължителни правила. Дори правилата са по-слаби и самата промишленост е, разви доброволни принципи за зелени облигации. Това е в контраст с задължителни правила в Китай и в Индия. Ще чакаме ли докато Европа изцяло отпадне от съревнованието, дори по издаване на зелени облигации в друга част на света? Вие е, казахте, че ще бъдете лидери, обявявайки стандарти. Докато сега работната група предлага просто правила, които не са задължителни, е, вероятно очаквате, е, когато други части на света станат лидери. Искате ли Европейски съюз да бъде лидер на пазара по зелено финансиране? Въпросът ми е, ще е, е, направите ли по-смели предложения, когато разработвате съответни делегирани актове? Благодаря. Uh, okay. Uh, thank uh, uh, uh, Благодаря ви. Първо в отговор на първия въпрос за екоетикетирането. Действително, в плана ни за действие за устойчиво финансиране това беше посочено. Ние започваме работа за еко-етикетиране за финансови услуги за търговци на дребно. По този начин е предвиден процеса на работа. Съобразно настоящия график, е, Европейската комисия ще вземе решение за екоетикетиране за финансови продукти. Ще стане през ноември 2020 година за първата група от продукти. Първата работна група ще покрива инвестиционни фондове и инвестиционни продукти, основани на застраховки. Те са най-свързани с пазара. След това е, можем да предвидим други продукти, е, но те е, ще бъдат включени в работата ни е, при втората стъпка. Това са нашите планове, но отново подчертавам, аз е, е не мога от сега да кажа какво ще направи следващата комисия в тази област. А, така или иначе следващата комисия ще наследи доста напреднала работа в тази сфера. Колкото до европейските зелени облигации, стандартите за тях, а, действително техническата експертна група вече изработи своя първи проектодоклад. доклад. Има призив за обратна връзка. Този призив изтича утре. Така че, възоснова на тази обратна връзка, както и на окончателния доклад на техническата експертна група, който по принцип трябва да бъде готов през юни, ще обмислим внимателно препоръчителни стандарти и ще решим каква да бъде следващата стъпка. Може би нашата преценка не е толкова критична и не попада изцяло в вече съществуващи стандарти – но е, тези е, стандарти е, трябва да се основават на най-добрите пазарни практики, съобразно принципите на екоетикетиране за финансови услуги. Техническата група трябва да предвиди строга проверка и акредитация съответната система, за да има доверие в нея. Трябва да има системна отчетност и евентуална мотивация за издаване на зелени облигации. Разбира се, това е свързано с европейската таксономия и аз категорично заявявам това. Е, колкото е, по делегираните актове, на настоящия етап ние не предвиждаме делегирани актове по зелени облигации. Разбира се, е, можем да обсъдим въпроса по-подробно и да преценим къде точно те биха били необходими – но ще предвидим какви ще бъдат следващите ни стъпки, след като бъде разработен окончателният доклад на техническата експертна група. Просто трябва да преценим къде са необходими диригирани актове. Председателя го е отсъства Марко Вали ФДД. Благодаря, господин председател. Имам е, три въпроса към комисар Добровскис. Първо, намаляването на риска в Европейската банкова система. Е, ние е, се концентрираме върху рисковете, свързани с кредитите. Господин комисар, вие оценявате ли други финансови рискове, които са били пренебрегнати? Дори надзорния орган на е, Европейската централна банка вече отчита такива рискове. Рискове на второ и трето ниво е, на дериватни продукти, които се озовават в някои европейски банки. Като комисия, възнамерявате ли да направите нещо и ако да, какво точно? Следващия ми въпрос. Той беше обсъждан в Италия. Това не е част от същински ви портфел, но все пак искам да чуя мнението ви. Имам предвид решението на Европейския съд, който обесили решение на Европейската комисия за забрана на, и на Междубанков фонд за гаранция на депозити. Имам предвид Трианската банка Теркас. Та, е, какво ще кажете за това решение на Европейския съд? От него проистекоха последици, е, които е, навредиха на европейската система. Банков е, ефект на доминото върху много други банки беше намалена стоеността на кредитите, бяха разпродадени на безценица кредити. Нека не забравяме и финансирането на облигации за банки. Говорим за загуби от десетки милиарди. Дори в Италия Италия някои възнамеряват да подадат жалба срещу Европейската комисия. Как ще реагирате на тези обвинения? Okay. On the first... Да. Първо, по намаляването на риска в банковия сектор в Европейския съюз. Да, действително, ние работим основно върху облигациите не само върху банковите книги, но също така и върху търговските книги. Това е, е, е нещо е, първостепенно за нас. Колкото до необслужвани кредити, както вече казах, ние направихме значителен напредък в тяхното намаляване – и сега те са 3,3% в целия Европейски съюз. Разбира се, е, тяхната е, дистрибуция, тяхното разпределение е крайно неравномерно в различните държави членки. Има е, значителна. Има много такива необслужвани кредити в Гърция. Например, 40% в Кипър, 30%. Това са двете страни, е, където процентът е най-висок. Но, когато говорим за Италия конкретно, Италия е, също е, намали значително е, тези необслужвани кредити през последните години, включително и в сътрудничество с Европейската комисия, когато бяха обсъждани е, различни правила през последните години, през е, първото тримесечие месече на 2018 година процента на необслужващи кредити, необслужвани кредити в Италия беше 9,5% вместо 12% е, една година по-рано. Е, може... А, извинете, искам да нанеса проценка за Кипър. 32% 2017 година, докато през третото три месече на 2018 година е 21,2%, така че си остава висок. По въпроса за решението търкъс на Европейския съюз, Европейския съд се произнесе по решение на Европейската комисия по-конкретен казус. В момента ние проучваме това решение и евентуалното въздействие от това решение. Едновременно с това искам да поясня, че ние винаги сме били открити за схеми за гаранция за депозити, като тази, която е на лице в момента в Италия, за да има намеса в полза на банките на доброволна основа. Това не е свързано с държавни въпроси, а по-скоро с банката Теркас вследствие на решение на Европейската комисия. Напоследък се говори за банка Рижън. Колкото за по-малки европейски банки, Етрурия, Кариджета и така нататък, през 2015 година те бяха преструктурирани след решение на е, Италианската централна банка. Там депозитите винаги са били гарантирани и италианските е, е, власти работят с Европейската комисия за мерки за компенсация на инвеститори на дребно е, които може да са продали облигации на много ниска цена, вероятно и поради социални причини. Имаме конструктивни контакти и с италианските власти по новия фонд за компенсация на е, инвеститори на дребно. Е, благодаря, господин председател. Мисля, че сега е мой ред да задам въпроси, ако не възразявате. Първо, говорим за парични постижения в финансовия сектор, но това не са само постижения, има някои недовършени досиета. Искам да кажа нещо извън вашия портфейл. Говорим за прането на пари. Има шокираща информация. Гданска банк в Полша, Руска тройка, Азербайджан и така нататък. Те се питам, дали не се безпокоите, че това се отразява отрицателно на финансовата стабилност на банковия сектор в Европейския съюз? Е, вие е, сте по-запознат, вие сте представител на Балтийските страни как да има значително подобрение? И е, втори кратък въпрос. Е, ние имаме ли по-добри банки от реалната економика? Сега има спад в европейската економика. Ясно е, че твърд е, Брексит ще доведе до економически шок. Доколко е, стабилността на банките, за които твърдите, че е най-добрата от години насам, може да бъде подложена на изпитание от всички тези събития? Um, okay. uh, so... Да. Първо, на първия ви въпрос за борбата срещу прането на пари. Да, наистина е, тревожат ни последните многобройни скандали в европейския банков сектор. Това, разбира се, вреди на репутацията на европейската финансова система. Трябва да направим необходимите изводи от това и да се постараем да поправим тези щети конкретно трябва да се занимаем с разминаването в отговорността по банковия надзор. Ние имаме категорични правила в Европейския съюз против прането на пари. Има и съответна директива, която отговаря на международните стандарти, но прилагането на тези правила са изцяло от национална компетентност на отделните държави членки и за това е, трябва е, по-силни правомощия на европейско ниво. И именно е, е, сме включили това в част от предложението ни за е, промяна в е, европейските надзорни органи, за да могат те да имат е, по-силни правомощия, е, да осъществяват по-активно сътрудничество между националните компетентни органи, и да могат да действат тогава, когато не се прилагат тези наскоро прияти правила. В момента провеждаме упражнение по издирване на факти, особено по последните случаи на пране на пари. Трябва да се опитаме определи кои фактори са допринесли за е, такива случаи на пране на пари и съответно да се види какви допълнителни действия са необходими, когато се е, подобрява прегледа е, на надзорните органи. Отново в отговор на втори ви въпрос по отражението на твърд Брексит върху економиката и финансовата стабилност. Първо, първо, ясно е, че един твърд Брексит ще бъде вреден както за Обединеното кралство, така и за 27-те държави членки на Европейския съюз, това ще бъде срив в десетилетия сътрудничество. В финансовия сектор ние е, се занимахме с въпросите, които са е, посочени от работната група от ЕЦБ, Банков, и е, Финланд и Ковчежник какъв е системният риск за финансовата стабилност, как да бъде умекотен той, е, какви е, извънредни мерки да бъдат прияти. Но ако Обединеното кралство излезе без споразумение, е, ще има нарушение в работата на предприятията от двете страни на Ламанша ще има летливост на пазара, несигурност на пазара и централните банки също предвидиха мерки по ликвидността, е, което предвижда така наречените swap line, е, т.е. обмен на облигации между ЕЦБ и Банка в Ингланд. Ние смятаме, че нашата финансова система е достатъчно солидна, за да устои на чувствителен економически спад но както вече казах, във всички случаи това ще наруши работата на бизнеса, но ние ще оцелеем като финансова стабилност. Благодаря. Добре дошъл, господин заместник председател. Преди пет години моята партия, партията на социалистите, излъчи кандидатурата ми за европейски избори. Това беше трудно решение, защото трябваше да се откажа от частния сектор, където работих и дойдох тук като идеалист. Един депутат казва, че политиката означава да свикнеш да живее с разочарованието. Сега, когато приключваме мандата, бих е, искал да ви попитам за това колко разочувария ние има по постигането на съгласие и то не поради нежелание от страна на моята политическа група, как се очаква да се реши въпроса в Еврогрупата, където се обсъжда пътна карта за напредък на преговорите и кога можем да разрешим поне частично проблемите. Но да оставим разочарованието на страна. Има проблеми и с секюритизацията на публичния дълг. Очакваме съвета да вземе решение, но изглежда и там няма особен апетит по това досие и искаме да приключим този мандат с по-малко разочарования евентуално. Благодаря ви. Yeah, uh, I... Какво мога да кажа на този въпрос? Аз също усещам това отчаяние, Имаше малко напредък. Естер Ланге и другите докладчици изготвиха проекто доклад, но през ноември 2016 година, но нямаше политически напредък по това досие. и няма напредък, няма да има напредък до европейските избори независимо от техническите техническия напредък. Единственото положително тук е, че нещата не са блокирани изцяло. Имаме вис... група на високо равнище в съвета, която работи по ЕДИС схемата за застраховане на влоговете. Използва се междуправителствен подход. И ако имаше по-ранно сближение на, в парламента, това може би щеше да е плодотворно за политическите дискусии в съвета. Но така или иначе, ние излязохме с това предложение през ноември 2015 година. Ставаше дума за намаляване на рисковете, говорихме за това и виждаме, че времето е назряло да мислим за споделяне на риска. Надявам се тази, тази работа да бъде продължена от следващата комисия и следващия Европейски парламент. контекста на Избис, за съжаление, съветът не работи по това досие. Председателството реши да не се фокусира върху това досие, предложение на комисията. Докладът обаче бе прият в парламента на ниво комисия ЕКОН и ще бъде гласуван на 15 април в пленарната зала. Виждаме, че досието е на лице и парламентът е готов да придвижи това досие напред. Така дискусии. И от страна на Едис и суверенните експозиции. Това е прагматичен начин за третиране на суверенните експозиции. Така че това е добро начало и се надявам работата и тук да продължи. Аз поделям вашите опасения, вашето отчаяние, отчаяние, но смятам, че не бива да се отказваме. И се надявам, че работата по тези досиета ще продължи. Маркус Вебер. Благодаря. Аз ще говоря за МИФИ 2. Но до март 2020 година комисия трябва да представи доклад по МИФИ 2. ЕСМА публикува една библиография, която твърди, че някои аспекти на МИФИ 2 ще се отложат с 6 до 24 месеца. И авторът на тази публикация твърди, че процесът е необратим. Говорили ли сте с ЕСМА по този въпрос? Дали не може да има яснота, дали не може срокът да се спази? И как напредват работата по това досие – в комисията, защото 2020 година приближава. По отношение на МИФИ 2, 27 март ЕСМА публикува писмо до комисията. Става дума за отлагане от 6 до 24 месеца на някои от мерките в МИФИД заради Брексит. Какво мога да кажа? Жалко е, че Есма няма да спази на време обещанията си по отношение на Мифит. Ние очаквахме този анализ. Този анализ, този доклад е много важен, защото ще даде възможност за повече яснота на търговията след Брексит. В момента оценяваме предложението на ЕСМА. и ние очакваме доклада от ЕСМА в началото на 2020 година по директивата на пазара на финансовите инструменти. Имаме възможност за допълнителни въпроси. Госпожа Винтер. Господин комисар Домбровскис, ще говоря на немски. Вие отговаряте за еврото и за социалния диалог. Искам да засегна един друг аспект. В рамките на е, спасяването на еврозоната и след политиката на економии, след намесата в националната суверенност и европейския семестър, искам да говоря за социалната сигурност. Социалната сигурност бе накърнена. Какъв е вашият баланс? Каква е вашето, какво е ваше, вашето мнение за бъдещите репери в социалния диалог? Как еврото може да се стабилизира и оттам социалния, социалната защита? На следващо място, зелените инвестиции те обещават устойчивост, но устойчивостта означава и социална стабилност. Опитът да се внедрят социални критерии в устойчивостта не получихме с тази инициатива мнозинство като социалисти и демократи. Мислите ли, че следващия мандат тази инициатива може да доведе до положителни резултати. Благодаря. Най-напред по-широкия въпрос за социалното измерение по време на този мандат на комисията. Какви са основните индикатори? Комисията работи за укрепване на социалния дневен ред на европейско равнище. Основният репер тук беше Европейския стълб на социалните права. Той е прият и бе последван от няколко законодателни предложения на комисията, включително предложението за социалната защита – на всички работещи и преосмислене на регламента за трудовите условия, промяна на начина на работа, приемане, приложение, прилагане на принцип за самонаетост, атипични договори, ги економика и така нататък. Всички хора, които предпочитат тази альтернативна заетост, трябва да се ползват с социална защита. Освен това, 30% от предложенията за Европейския семестър са свързани с социални и трудови въпроси. През последните години, когато говорихме за приоритетите за инвестиции и структурни реформи и отговорна фискална политика, ние също така говорихме за нуждата от намаляване на неравенствата. И изготвихме по този повод препоръки към страните. Сега за устойчивите инвестиции. Комисията иска да предприеме холистичен подход тук и да, под... и да покрие всички фактори, било то управленчески или социални. Има специални инициативи за таксономията, ние решихме да се съсредоточим върху екологичната устойчивост, тъй като въпросите с климата са много спешни. Тук имам предвид намаляване на емисиите, имаме цели тук в рамките на Парижкото споразумение. Това означава обаче изпазване на минимални социални критерии. Ние може да разширим, готови сме да разширим тази работа, т.е. да развием допълнителни таксономии и да преминем към други екообласти и социални и управленчески области. Ние приветстваме този пропорционален подход. Тук става дума за социалната таксономия. Има клауза за преразглеждане, за постепенното разширяване на таксономиите в допълнителни области. Стефан Гералд. Благодаря господин комисар, за вашето присъствие и за вашите отговори. Искам да говоря за финансовата таксономия и устойчивостта. При това досие не мога да разпозная как един продукт може да бъде печеливш тук – не може да има печат, европейски печат за един продукт, който носи риск за вложителя. Въпросът ми е как ние и комисията може да осигури, че вложителите няма да бъдат подведени да инвестират в несигурни продукти. Това е сложен въпрос. Нека започна с по-широк отговор. Когато се инвестира в финансови инструменти и продукти, има рискове. И различните инструменти крият различни рискове. Имаме различни инициативи, как човек може да се справи с тези рискове. Имаме и съответната защита на потребителите и на инвеститорите. Специално внимание се го обръща на прозрачността, яснотата и защитата на инвеститора на дребно. Същото се отнася и за устойчивите или зелени инвестиционни продукти. Никой не казва, че тези продукти ще са без риск. Те също крият рискове, като всички останали финансови продукти. Каквото оценяваме ние тук с нашите таксономии, с печатите, и стандарти за зелените облигации е всъщност зелената част на концепцията. Когато един продукт е окачествен като зелени устойчив, то инвеститорът трябва да знае какви са неговите зелени характеристики и как са постигнати те. Върху това се съсредоточаваме в нашия план за действие, когато искаме, когато говорим за критериите, за таксономията, за информацията. Но естествено има финансов риск, който подлежи на регулиране от страна на нашите финансови правила. Господин Ланген, благодаря. Господин заместник председател на комисията, вие още в началото говорихте за някои реформи, които сте предприели. Комисията доста усърдно работи по тези реформи. Това е така. Аз изпомням в началото на мандата – когато не бе предвидено преосмисляне на дадено законодателство, а, про, а просто преосмисляне на цялата рамка на законодателството за банките, оценката на малки и средни банки от една страна и от друга страна регулация на големите банки. Докъде сте стигнали? Вие казахте, че работите за следващата комисия Комисията приключва работата си в края на октомври. Може ли да се каже, че до тогава вие ще може да предложите един пълен анализ на ситуацията? Благодаря за въпроса. Ние направихме всъщност вече тази оценка, този анализ в рамките на поканата за доказателства. Регулиране след кризата. Това беше нашата инициатива. И тогава ние искахме да разгледаме има ли припокриване, има ли несъответствие. Има ли пропуски или непредвидени последствия? От тогава ние работим на тази основа. И резултатите се втичат в различни законодателни промени, например в регламента ЕМИР. Какво правим в момента? Една от последващите действия от този призив към, за доказателства е преосмислене на докладването. То е заложено и в работната програма на комисията. Тоест, задълженията за докладване да станат по-ефективни, по-прости и да осветляват финансовите операции по по-задълбочен начин. Това е анализ, насочен към миналото. В първото три месече на тази година ще излезе доклада с резултатите от този анализ. И надявам се тези резултати да бъдат основата за работата на следващата комисия. Госпожа Перес. Господин комисар, с колегата Фернандес споменахте досието ЕДИС. За ваша информация, вашия предшественик от същата трибуна Кънинг, каза, че добрият модел е американския модел. Имаше средносрочен преглед на Европейската комисия. Може би, когато се прави такъв, такава оценка, може да предложите на вашия приемник да следва този модел. Относно какво става с МИФИ след Брексита. Как си представяте при разглеждането на МИФИД всички разпоредби, бяха въведени, когато британският капиталов пазар беше неразривна част от европейският пазар. Сега нещата се променят. Можете ли да дадете на насоки за това как ще се отрази на Мифит Брекзит? Предвидено е техническо изменение – какви ще бъдат основните насоки, които вие ще предложите за подобно преразглеждане преди изготвянето на техническите фишове. Uh, okay. uh... За ИДИС. Трудно е да коментирам Елке Кьонинг, е, чието коментари не съм чул. Що се отнася до Едис, е, по същество, това е досие, по което напредвахме бавно. Въпреки, че има широко разбиране, че банковият съюз трябва да бъде завършен с трите стълба, с надзор, преструктуриране и гарантиране на депозитите. Ние трябва да следваме този троен подход, разбира се, в консултации с държавите членки. В следващия мандат Европейският парламент може би ще доведе до друг подход, до политическо споразумение, което можем да доведе до адаптиране на нашето предложение. През есента на 2017 година, ако не греша, излезе съобщението, където се посочваше, не зная дали е правилно или не, това е въпрос на гледна точка, но сега е, целта е да се деблокират преговорите в съвета. Това не се е случило, но все пак няма пълен блокаж, има все пак някакъв напредък. Ние искаме да улесним постигането на политически компромис, какъвто все още не е постигнат. Въпросът е дали сме готови да разгледаме други подходи, които да доведат до политическо а, споразумение. Да, ако има такива, сме готови да ги разгледаме. По въпроса за МИФИД и преразглеждането на МИФИД, докъде сме стигнали. По-настоящем подготвяме прегледа Изминаха 18 месеца, откакто директивата е в сила. Затова могат да бъдат е, изведени, изведени първите изводи, да бъдат направени първите заключения. Относно, ще се насочим върху а, това, а, как се отразява това на собствения капитал и на пазарите на облигации, също повече прозрачност на пазара. Вече споменах, че искаме ЕСМА този въпрос да получи приоритетно разглеждане. Освен това, ще направим оценка как да разделим инвестиционните изследвания и брокерската дейност. Ще направим оценка всъщност на това какво е постигнато при това разделене и как това се е отразило на малките и средни предприятия. Това са някои от насоките за това как разглеждаме този преглед. Председателят господин Тримоза за последния въпрос. Благодаря ви. Въпросът ми се отнася до четирите големи аудиторски компании. В Financial Times има статия, в която се казва, че трябва да бъдат разделени тези четири компании и да бъдат накарани да се фокусират върху пруденциалните аспекти. Комисията казахте, че следи тясно пазара на аудиторски услуги, за да се прецени дали да се адаптира. Беше казано, че има държави членки, все още не са изпълнили цяло директивата. Можете ли да ни дадете някаква актуална информация, да ни кажете кои са държавите, които не са транспонирали този законодателен акт 5 години след приемането му? Благодаря за въпроса. Що се отнася до голямата четворка, до счетоводните фирми, ние имаме свой регламент по счетоводните въпроси. Не мога да ви кажа докъде е стигнало транспонирането на регламента. Регламент е, нали така? Тоест не трябва да се транспонира. А има и директива. Не зная как върви транспонирането на директивата за счетоводството. Може би ще ви предоставим допълнителна информация в последствие. Ще помоля колегите за това. Ние следим развитието на пазара. в светлината на съществуващата правна уредба. Така че ние ще продължим да следим ситуацията и ще ви дадем актуална информация за транспонирането. Благодаря ви, господин заместник председател на комисията. Това е последното ви посещение, казахте. В това ви качество можем да ви аплодираме. Високо оценяваме активното участие на депутатите в тази дискусия. Сега ще направим 5-минутна пауза преди да пристъпим към последната част на днешното ни заседание. Благодаря ви, господин Домбровски, за 90-те минути, които споделихте с нас. Okay. Okay, so we just continue, sir.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 последната част от заседанието.

Предлагам незабавно да пристъпим към 21 точка от дневния ред. Стигаме до точката, която предвижда контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Сега пристъпвам на английски. Е, защото съм по-добре подготвена на езика на Шекспир. Това е 43-я контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Ние винаги сме казвали в началото на подобен контрол, че обръщаме особено внимание върху ефикасността и върху сложните, понякога доста технически актове. За съжаление няма достатъчно колеги в залата, ние считаме, че тези обществени дискусии са ключов елемент, за да може парламентът да упражнява контрола си ефикасно. Надяваме се на конструктивен диалог с комисията. Европейските надзорни органи ще продължат и в следващия парламент. Днешната дискусия се фокусира върху преразглеждане на мерките за изпълнение по директива 2009 наклонна черта 138 ЕС относно започването на дейност по застраховане и презастраховане, платежоспособност 2. Работата продължава. Това включва изменения към делегирания акт, що се отнася до прегледа на конкретни елементи от стандартната формула на Solvency 2 за капиталовите изисквания CSCR след размяна на писма между председателя на комисията ЕКОН и заместник председателя относно измененията и на базата на подготвителната работа от ЕОП и публични консултации беше прият промененият акт платежоспособност 2. Искам да приветствам господин Мерла от Генерална дирекция ФИЗМА и господин Вре от името на ЕОПА. Сега можем да пристъпим към разискванията. Мартин Бер Мерла ще започне. Той има първо думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати от комисията ЕКОН. Добро утро. Знаете, че платежоспособност 2 започна да се прилага през 2016 година. Споразумението, както и изпълнението на платоспособност 2 изискаше значително усилие от сектора, от регулаторите, от законодателите. Ние считаме, че това беше плодотворно усилие и че въвеждането на тази пруденциална рамка стана плавно. Въпреки, че нямаше съществени трусове на пазара на застраховка, платежоспособност 2 въведе доста новости и бяха определени а, сроковете за извършване на предлит преди 2016. През 2020 година ще направим средносрочна оценка на директивата Платежоспособност 2. Към днешна дата а, ние разглеждаме прегледа на прилагащите мерки. Този преглед дава възможност да се разгледа обратната информация, която беше получена след като комисията поиска представянето на конкретни примери през 2015 година, за да може се завърши пазара на Съюза на капиталовите пазари. Комисията очерта три области за този преглед. Първо пропорционално, второ примахване на неочакваните технически несъответствия и трето примахване на пречките пред е, инвестициите. разгледаният е, делегиран регламент беше прият от комисията на 8 март. В него се съдържат е, подобрения за съответствието между банковото и застрахователно законодателство, най-вече пропорционалност при оценка на капиталовите изисквания, разпоредби свързани с последните развития в управлението на риска, също промени свързани с определенето на безрискови лихвени проценти и също отчитането на някои експозиции и разходи свързани с тях. Ние искаме платежоспособност 2 да бъде винаги в актуално състояние. Освен това се обръща внимание на подобренията в третирането на частния собствен капитал и на частно пласираните дългови инструменти. Всичко това допринася за финансирането на економиката. След последният контрол и след изпращането на писмото до заместник председателя Думбровски през септември ние поискахме да се започне по целево разглеждане на дългосрочния собствен капитал, което не беше част от това, което поискахме като консултация от АЙОПА. Всичко това ще доведе до намаляване на разходите с 22%, както и стратегическо участие. Проекта на делегирания регламент беше публикуван на 9 ноември. Получихме 25 отговора, които бяха внесени от заинтересовани страни. Ние разгледахме техните коментари през последните 4 седмици и извършихме някои корекции към първоначалния ни проекта. Първо, някои от заинтересованите страни коментираха критериите за нова категория дългосрочен собствен капитал, в частност е, минималният период на държане от 12 години, както и критериите за ринг фенсинг. Ние решихме за това да намалим значително минималния период за задържане до 5 години и да премахнем позоваването на ринг фенсинг. Второ, ще отложим влизането в сила на новите изисквания за капацитета за покриване на разходите за отложен, отсрочените данъци за началото на 2020 година. Това ще даде повече възможности на сектора да изпълни новите пруденциални изисквания. На трето място решихме да улесним прилагането на преференциалното третиране на дълга, който няма рейтинг, когато става дума за съвместно инвестиране на банки и за страхователи, решихме да намалим също процента на задържане за са инвеститорите от 50 на 20%. Освен това, беше обърнато внимание и на коригирането на колебливостта при разглеждането на ЕСА. Разгледахме тези въпроси. Освен това, по маржа за риск получихме консултации от Айопа, свързани с намаляването на разходите за капитал. Според тях това не е оправдано от наличните данни. Затова разглеждането на директивата през 2020 година ще позволи да се обърне повече внимание на този въпрос. Прегледа през 2020 година ще позволи задълбочен преглед на платежоспособност 2 като цяло, ние вече изпратихме към ЕОПА изисквания за консултации, включващи различни, 19 различни области. Поискахме от ЕОПА да направи цялостна преоценка на мерките за дългосрочни гаранции, включително корекциите за колебливост и поискахме от ЕОПА да направи предложения как да се отчете дългосрочния характер на застрахователният е, бизнес е, в капиталовите изисквания. Още през септември 2018 година ние е, приканихме ИОПА да излезе със становище за въздействието на пруденциалните правила върху застрахователните компании за устойчивите инвестиции в съответствие с плана за действие на Комисията по устойчиво финансиране. Тези съвети и становища ще бъдат е, неразривна част от е, доклада на комисията, който ще бъде представен на съзаконодателите през 2020 година. Благодаря ви много за вниманието. Сега ще дам думата на е, Джоста Рей, който отговаря за съцърквателната политика в ЕОПА. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията ЕКОН. В отговор на искания от комисията ЕОПА осигури технически консултации по платежоспособност 2 през октомври и още в един случай. Ние отчетохме също участието на заинтересованите страни в проекта. Съдържат се предложения за пропорционалност на рамката в съответствие с целите на прегледа, няколко правила за улесняване на работата, за гарантиране техническа последователност, също бяха извършени някои корекции относно идентифициране на онези акции, които не се котират и други. Прави се оценка на въздействието, като се отчита финансовата стабилност и процикличността на това предложение. Високо ценим, че измененията към регламента, прияти от комисията, в голяма степен отразяват техническите ни съвети. И бих искал да коментирам няколко специфични сфери, които за нас са важни. Риска, equity риска, риска за лихвените проценти, както и корекциите за колебания. Това се съдържа в нашите съвети. Риска за лихвения процент ние приложихме да се променят моделите към момента. Има ясни доказателства, че сегашният е, модел подценява риска тъй като не отчита негативните лихвени проценти и неефикасните ниски лихвени проценти. Примените, които прилагаме, са лесно приложими и могат лесно да се управляват от застрахователния бранш, особено през преходния период. Ние приветстваме, че беше включен този въпрос в прегледа на платежоспособност 2. Относно риска за собствения капитал, тук включваме намаляване на таксата върху капитала, период за задържане 5 години. Предвижда се преглед до края на 2020, затова трябва да се изчаква пълният анализ, който се извършва преди прегледа през 2020 тази рамка трябва да продължи да се базира на доказателства. ЕОПА започна цялостен анализ на неликвидните пасиви. Ще се разглеждат характеристиките в това отношение, както и критериите, измерването на липса на ликвидност. Безрисковите лихвени проценти – в платежоспособност 2 се изчисляват тези стойности. Комисията ги предлага под формата на актове за изпълнение. Тези проценти трябва да се предлагат по целесообразен и устойчив начин. Трябва да се извършват нужните консултации, включително с компетентните национални органи. Europe and are not influenced by other considerations. Ние разбираме, че предложените изменения целят да е, има промени в методологията и това трябва да се направи на подходящо ниво. Всяка промяна трябва да отчита практически аспекти, свързани с това, че тези промени ще отговарят на нуждата от добре функционираща процедура, да бъдат технически издържани Относно корекцията за колебания, изчисленията тук включват увеличенията по страни. Те са посочени в делегирания регламент по платежоспособност 2. Това, което ние публикуваме месечно, се изчислява в съответствие с спецификациите по един последователен и прозрачен начин. Що се отнася до изчисленията за увеличенията по страни, се ограничава до техническите детали. През декември 2018 ЕОПА започна да споделя със службите на комисията данните за увеличенията по страни, в случай, че се наложи изменение в директивата за платежоспособност 2 на базата на тези данни. Що се отнася до регламента, правната рамка ограничава възможностите на ЕОПА да отчита увеличенията по страни. И така корекцията за колебания е в съответствие с това, което се изисква по платежоспособност 2 и от комисията. ЕОПА анализира увеличенията и ще осигури техническа консултация по въпроса през юни 2020 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Ние знаем, че в момента извършваме малък преглед. Очакваме голям преглед. Сега ще дам думата на говорители от името на НП. Е, благодаря. Както бе казано, Европейският парламент, Европейската изпрати две писма на Европейската комисия. в които става дума за приоритетите на нашата комисия, а именно калибриране на инвестициите в инструменти за собствен капитал, маржа за риска и националния компетент за корекцията на променливостта. Има някои малки мерки за инвестициите в собствен капитал. Е, малки мерки, освен тях нищо друго не се случи. Какви са гаранциите от ваша страна, че желанията на парламента ще бъдат подслонени в бъдеще в преосмислене на съответните а, законодателни актове? За калибрирането. При приспособяването на калибрирането бе не, не се прилага подхода за заделяне на средства – дългосрочни инвестиции трябва да бъдат категоризирани и не би трябвало да привличат средства от други дейности. Това не е гъвкаво достатъчно. Поради това и думата ring fencing е изчезнала от текста – но концепцията е останала. С това обаче много от инвестициите стават неатрактивни за предприятията. Как комисията смята да поправи това положение? И на следващо място – по отношение на Съюза на капиталовите пазари, комисията предложи делегиран акт. Целта беше калибриране на платежоспособност 2. Тоест, инвестициите в, инфраструктури, в инфраструктури трябва да станат по-привлекателни. Въпросът ми е мярката дали е успешна. Япа и комисията говорят за прегледа през 2020 година. Интересуваме какви са вашите приоритети. Искам да се спре на три неща. Най-напред пропорционалност по отношение на докладването. Simple Banking Box – е на следващо място компонента. След това риска при бизнес модела на предприятията и калибриране на собствения капитал, когато става дума за дългосрочни инвестиции. Също така и в областта на инфраструктурата. Благодаря. Предполагам, че и двамата искате да отговорите. Заповядайте, господин представителя на комисията. Да. Благодаря, госпожо председател. По приоритетите за прегледа през 2020 година, според мен е рано да се каже. Искаме да извършим по-широка проверка, за да сме сигурни, че не пренебрегваме нито един важен въпрос. За това имаме доста широк е, обсек от въпроси в е, призива за съвети. Друг особено важен въпрос, който е в сърцевината на прегледа, е прегледа на пакета за дългосрочните гаранции Както вие много добре знаете, той беше обект на сложни обсъждания тук. Безспорно, това е един от приоритетите. Е, по останалите искаме да видим какво е, ще проистече от е, съвети от Европа и консултациите, които ще проведем. И тогава ще решим кои са е, нашите приоритети, съобразно направените полки от е, процеса и от новата комисия. Естествено, аз си отбелязах всички приоритети, които господин Фербер току-що посочи. По следващия въпрос, на който той се спря, който е, е отразен в комисия, е, в писмо до Европейската комисия. Ще се спра на всяка точка по-отдално. Е, първо, маржа за риск. Е, тук е, ние се съсредоточаваме основно на разхода за капитала. Е, той е свързан пряко с маржа на риска. Ние водим количествени анализи без никакви предпоставени идеи за резултата. Заключението беше, че разходите за капитала са по-високи от 6%. Поради това АИОПА предпочита да се придържаме към настоящия процент от 6%, вместо да увеличаваме процента за разходи за капитала и следователно маржа за риск. Аз мисля, че някои ще решат, че това е нещо хубаво, което стабилизира настоящия режим – ние разбираме, че при по-широк възглед за маржа за риск трябва да се преразгледа при 2020 година, когато се променя директивата и затова прикаваме Европа да извърши по-широк преглед на маржа за риск. Така че въпросът е, не е, е оставен на страна. Е, по дългосрочните облигации виждаме призиви от различни места, за да се улесни да се е, инвестират инвестициите в облигации. Е, имаме предвид е, и по-широкия преглед, който ще се извърши през 2020 година. Ние чуваме мненията на партньорите, след като и ги запознахме с първоначалния ни проект. Ние значително е, е, намалихме изисквания период за държане от 12 до 5 години и отпадна е, позоваването на ринг фенсинг. Естествено, че ние търсим баланс между целите CMT и споделеното желание да се насърчават инвестиции в облигации в Европейския съюз с необходимите гаранции за държателите. В момента това е резултат от компромисите, които трябвахме да направим. След 5 години период на държане ние стигаме до най-низката степен на това, което се разглежда като дълъг период. По този начин искаме да сме сигурни, че застрахователните служби няма да използват тези инвестиции, за да покриват загуби по други пера в бюджета. Това всъщност е, е, са предвидните от нас гаранции е, за спестителите. Колкото до прословутото коригиране на колебливостта – ние смятаме, че трябва да има промени в компонентите за отделните страни. Това трябва да започне на първо ниво, трябва да се извърши от законодателя и това е решил да направи и самия законодател. Е, е, разбира се, че ние смятаме, че е един по-широк поглед трябва да се включи в коригирането на колебливостта, за да сме сигурни, че действително то се прилага на практика и за всички страни и е, ние е, сме е, твърдо решени да включим това в прегледа през 2020 година. Председателката от името на ИОПА, искате ли да вземете думата? Може би това, което се каза накрая за съразмерността, трябва да ви успокоя. Е, приоритетните области са включени в 19-те теми, които комисията ни зададе за прегледа на платежоспособност 2 по пропорционалността, съразмерността. Има е, конкретна тема, включена в поканата за съвет. това е свързано и с изискването за съобщаване на данни. В момента ние спазваме изискванията за съобщаване на данни. Това ще бъде включено в прегледа през 2020 година. Колкото до надзора, свобода на услугите, свобода на установяване. Това е част от прегледа 2020 година по е, дългосрочните е, облигации. Чухме какво каза комисията. Искаме да има един цялостен анализ е, съобразно третирането на облигациите като цяло. Председателката благодаря. От името на социалистите и демократите аз също искам да ви задам въпроси е, е, е, свободата на промяна в делегирани актове не се поставя под въпрос. Не чух никакви възражения или така наречените early non-objection, т.е. делегираните актове си вървят по пътя, т.е. говорим за малък преглед, а по-скоро за голям. Още не сме пристъпили към него, но Искам да кажа, че подобно на, както винаги в такива случаи, промишлеността се притеснява. Какви са условията и графика за извършването на такова преразглеждане? Датата 2020 ли е най-подходяща или 2021 е по-подходяща? По условията за репортинг, намесата с е, е, ефективното влизане в сила на делегирания акт защото то ще се отрази е, е, до няколко дни е, с съобщаването на данни за третото три месечие. Комисията ще каже ли нещо на промишлеността или на тези, които от други места ни слушат? Това е по-скоро въпрос към Европейската комисия, но и аз искам да кажа няколко думи за голямото преразглеждане, според нас има три аспекта, които поне за нас ще трябва да бъдат отчетени. Тъй като днес е ден, през който отправяме пожелания към онези, които ще дойдат след нас. Първо, вие говорихте за long-term equity. Естествено, когато правите това, всичко, което беше направено около Ашлек и текстовете за е, привеждане в изпълнение, дисклож, бенчмарк или таксономи. Всичко това е включено е, в дългосрочните инвестиции за, за страховките. Това е точка, по която настоящия парламент бил чувствителен и смея да се надявам, че и следващия ще бъде чувствителен. Втория въпрос е свързан с вътрешните модели тъй като ние се отказахме от всякакъв значителен напредък при прегледа на ЕЗА, аз можах да се уверя, че е, при клаузата за преразглеждане всичко е разписано точно, всичко изрично е посочено. А, именно е, полето, което голямото преразглеждане може да покрие. Може ли комисията да проучи и да подготви е, този аспект на голямото преразглеждане? Мисля, че Европейския съюз става все по-крехък когато не се насочва към по-голяма интеграция при контрола и надзора на използването на вътрешните модели в е, областта на застраховките в Европейския съюз. Включително защото е, нападките и исканията за обяснения ще дойдат от международната сцена, каквато и да е силата на държави членки, които използват е, дружества съобразно вътрешен модел. Трябва ли да има по-ефективен контрол върху вътрешните модели? На европейско ниво ние можем само да е, засилим гласа на онези, които искат е, да видят какви са недостатъците на вътрешния модел. Това е въпрос най-вече към Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за насърчаването от това как Европейския парламент ще приеме делегираните актове. От все сърце се надяваме, че няма да има възражения и че ще се постигне баланс в текста. Колкото до графика за преразглеждането през 2020 година, работата започна. ЙОПА се зае с тази задача. Темата ще бъде приоритетна за комисията през 2019 и 2020 година но не трябва да се надяваме на поява на законодателно предложение преди край на 2020 година. Предстои много работа, особено по поручването на въздействието. То ще бъде сложно, така че на настоящия етап ние смятаме, че законодателното предложение ще бъде готово през последното три месече на 2020 година и така ще ни остане време да обработим заедно всички сложни аспекти, е, които са на лице. По е, въпроса за репортинга, Датата за влизане в сила ще зависи от продължителността на периода за разглеждане на текста от законодателя. Междувременно текста вече е обществено достояние. Той е, е известен на застрахователните дружества. Те могат да се подготвят. Бих искал да добавя, че е, делегирания акт не променя Reporting Plates. Те е, ще бъдат изменени е, съобразно техническите стандарти за изпълнение на следваща дата. Колкото до вътрешните модели, вие сами посочихте, че темата е неразделна част от преразглеждането през 2020 година. Това не е тема, която ние оставяме на страна. Съгласни сме с вас, че е, трябва на международната сцена да покажем, че имаме стабилни вътрешни модели в Европейския съюз. Спомняме си проблемите, с които се сблъскахме в областта на банките. Това не би следвало да се повтаря. Темата е важна за Европейската комисия и няколко дена след приемането на прегледа е, на ИЗА не искам да кажа какво точно възнамеряваме да правим, но смятаме, че е, са възможни подобрения спрямо това, което наскоро беше прието председателката, така или иначе, е, вие е, ръководите тази мащабна задача по грининг, озеленяване на застрахователния сектор? Euh, euh, да, както вече казах в слепителните си думи, Айопа работи по темата и е, мисля, че е, това ще бъде включено в преразглеждането през 2020 година. Ако господин Фербер иска ли да вземе думата, не виждам други колеги, представители на други политически групи. А, извинете, господин Пере, не ви дадох отново думата. Искате ли да си изкажете? Да, благодаря. Искам само да добавя още нещо по повдигнатите въпроси във връзка с така наречения голям преглед и графика и е, какви са принципите според АЙОПа, те ще бъдат посочени в становището, което се надяваме да бъде готово през юни 2020 година. В момента извършваме консултации по това становище и се надяваме през последното три месече на настоящата година това да бъде готово. Колкото до така наречения репортинг и как се отразява е, това на делегираните актове за репортинг, днес мога да съобщя, че започнахме консултация по предложените изменения към техническите стандарти, е, като е, естествено делегираните актове още се разглеждат. Ще има период за консултации от 6 седмици. Е, периода ще бъде избран така, че да няма материално отражение върху репортинга таксона таксонами. Ще има е, съвместна работа по изменението за делегираните актове за консултации на 1 юни, след период от 4 седмици за консултация. Ние имаме амбицията да обнародваме таксономи и е, техническите стандарти за изпълнение на 15 юли. Това е изцяло в духа на процеса и графика, който сме спазвали при предходните изменения на репортинг. И накрая, само по озеленяването на застрахователния сектор, аз не мога да потвърдя, че Айопа ще отправи първи съвет към комисията е, за оценка на риска по устойчивостта до края на този месец. Становището ще бъде готово в края на септември при факторите за устойчивост в е, Solvency 2 и накрая годината е тежка. Ще направим преценка на въздействието на кратките срокове върху устойчивостта. Е, председателката, вие имате пълни правомощия благодаря. След 25 години в този парламент, тогава комисията ЕКОН се казваше ЕМАК. Това безспорно е последния ми ден в комисия ЕКОН. Е, за мен е удоволствие да приключа работата по делегираните актове по платежоспособност 2. Беше специално внимание към мен от страна на председателя да ми даде възможност да закрия заседанието, да закрия заседанието на нашата комисия. Пожелавам ви всичко най-хубаво. За мен беше чест и удоволствие да работя в тази парламентарна комисия и се надявам, че унези, които ще работя след мен, ще бъдат точно толкова усърдни, колкото и аз, защото това е много важен въпрос за всички всички.